Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, искам на първо място да ви уведомя, че утре на сутрешното заседание в дневния ред сме предвидели господин а, Антонио Таяни, който ще представи а, своя доклад а, за резерва по отношение на пазарната стабилност. Утре ще разглеждаме доклада на господин Таяни. Трябва да променим малко графика и да сменим мястото на доклада на господин Таяни по отношение на резерва за следобеното заседание. Значи Таяни отива след обяд. Това означава, че сутрешното заседание ще приключи в 11.30. Тоест по-рано ще приключи утре сутринта заседанието. А след обедното заседание първата точка за следобедното заседание ще бъде точка 13. Ще разглеждаме доклада на колегата Дебакер «Възможности за зелен растеж на малки и средни предприятия». А след колегата Дебакер ще дойде точката за доклада на Антонио Таяни за резерва. Тоест, 11-та точка от нашия дневен ред ще мине от сутрешното заседание и ще мине между точка 13 възможности за зелен растеж, след това ще е 11 и след това ще е 12 от господин Рушняк. Значи поредността за следобедното заседание са точка 13, доклад на Дебакер, точка 11, доклада на Таяни и точка 12, за енергийната харта 2015 година. Това е поредността. Това беше съобщението за утре след обяд. Днес, непосредствено след заседанието, в 6.30 ще има един коледен прием. Надявам се това да са добри новини за вас и да ви накара да останете в залата до 6.30, т.е. с мен да прекарате 2 часа и половина. Страхотно, фантастично. Сега, номер 5, точка номер 5 в дневния ред. решение за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите. Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор. Искам да ви напомня, че Европейската комисия направи предложение за оперативната съвместимост. Това е второто предложение и то последва настоящата програма, която приключва на 31 декември 2015 година, т.е. след една година ще приключи първата програма. Финансовия пакет за продължителността на втората програма, т.е. между 2016 и 2020 година, 5 години, е 130 милиона евро. Горе-долу. Приблизително 130 евро. 130 милиона евро, извинете. Сега ще имаме обсъждания по въпроса. Искам да припомня на всички, че Карлос Соринхо, Сориньо е докладчика по тази тема. Искам да помоля колегата Зориньо да започне обсъжданията по тази точка с представяне на вашето становище по предложението на комисията. Като казвам предложението на комисията, имам предвид предложението за програма номер 2. Колега Карло Зориньо, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Както току-що чухме, тази програма е продължение на първата програма за оперативна съвместимост, която е в сила и ще остане в сила до края на 2015 година. Тази програма също така отваря и нов цикъл и макар, че тази програма продължава стара такава, тя взема предвид технологическите изменения, които са се случили междувременно. Новата програма трябва да вземе предвид новите задължения, вменени на публичната администрация, на гражданското общество, както и трябва да вземе предвид новите възможно, възможности, свързани с облака и компютъризацията в облака. Искам да подчертая, че бизнесите и гражданите са бенефициерите, получателите на тази програма. По-ранната програма беше съсроточена върху модернизиране на администрацията, а сегашното предложение отива отвъд модернизацията и а, предлага предимствата на тази модернизация на бизнеса и на гражданите. Това е и причината, поради която има критерии за оценяване на тази програма, които са свързани не само с доставки, и с предлагане, но също така и с търсенето. Тоест, до каква степен публичната администрация и публичния сектор може да предостави по-бързи, по-ефективни, по-ефикасни услуги на гражданското общество. Оперативната съвместимост повишава качеството на публичните услуги и това улеснява работата на бизнеса и е по-удовлетворяващо за гражданите. Така че това не е толкова свързано с техническите параметри, колкото с програмата за растеж на Европейския съюз. Това също е част и от инициативата на цифровия дневен ред в Европа, да се модернизират публичните услуги и да се повиши потенциала на публичната администрация в Европа да действа като положителна сила, която да окаже въздействие, положително въздействие върху економиката и върху живота на гражданите. Считам това решение за добро, за уместно, то е добре структурирано, добре обосновано, но в същото време и мисля, че от Европейския парламент можем да допринесем, решението може допълнително да подчертае економическото и социално измерение на програмата и предлагам няколко неща в тази посока. На първо място трябва да подчертаем а, изграждането на общ език, който ще обвърже администрацията с други сектори. Трябва да имаме цялостен холистичен подход към економиката, за да я превърнем в по-конкурентно способна. За това е жизненно важно да се създаде създаде някакво хранилище за решения, за стандарти, които да се ползват от администрациите и да се инкорпорират в бъдещи проекти. Трябва в едно и също време да се включват модули, които са в хранилището за изграждане на различни проекти услугите на едно гише също е едно решение, което можем да предложим. Трябва да се вземат предвид технологичните промени и предизвикателства. Трябва да имаме по-добри защити за личните данни, поверителността на данните, както на фирмите, така и на гражданите. Това може да не е основен проблем в програмата за оперативна съвместимост, но винаги има възможност да се подобрят и да се опростят процедурите и да се разшири обхвата приложното поле на тази програма. Освен това, считам, че е много важно да насърчаваме развитие в сътрудничество. Много е важно в тази програма, както и в други програми, да нямаме ам, раздробеност, фрагментиране между различните държави на Европейския съюз, т.е. да раз, разпърчетим а, бюджета на 28 части. По-скоро трябва да има цялостен подход към развитието и този подход да бъде споделен между администрациите. Колкото по-голямо е сътрудничеството между администрациите, толкова по-голям е потенциала за тези приложения. Мисля, че почти ми изтекоха петте минути, но в крайна сметка искам да кажа, че щом осъзнаем, че това не е само една модернизационна програма, а програма за подобряване на положението на бизнеса и на гражданите, трябва да включим критерии, свързани с удовлетвореността, измерване на удовлетвореността от тези програми. Благодаря, колега. Сега докладчиците в сянка от ЕНП господин Бони. Благодаря, господин председател. Ще премина на полски език. втората програма за оперативна съвместимост ще ограничи административните разходи, като се изграждат международните връзки и ще спомогне за доизграждане на единия пазар. По този начин услугите ще текат много по-гладко без административни и други бариери. По този начин системите за информация и комуникация ще станат още по-ефективни в прилагането на европейското законодателство. Също така ще има и ключова роля за подобряване на функционирането на единия цифров пазар в Европа. Економическите предимства са ясно видими. Няма значение дали е- са свързани с отношенията между администрациите, между тях и гражданите и бизнеса, оптимизиране на а, международната търговия тази втора програма покрива всички политически сфери на Европейския съюз, там където са необходими мерки за оперативна съвместимост на нивото на Европейския съюз и на национално ниво. Какво да кажем за практическото прилагане? Първо идва въпроса за времето на нейното прилагане. Ако програмата не бъде приета, ако координацията не протече както трябва, тогава разходите за трансгранични услуги ще се повишат както за гражданите, така и за бизнеса. Има много различни решения. Едни ще доведат до повече бариери и те ще бъдат трудни за преодоляване. Надявам се Европейския парламент да направи всичко възможно, така че до 2015 година първата програма да бъде изпълнена и втората да започне 2016. Важно е да се синхронизират дейностите между инструмента за свързване на Европа и втората програма за оперативна съвместимост. Някои действия между двете програми могат да съвпадат, могат да се препокриват. Например, програмата за машинен превод писмен превод между различните европейски езици би трябвало да е безплатна по отношение на в рамките на тази програма за оперативна съвместимост. Докато пък в другата програма за свързване на Европа има подобна а, функция, свързана с финансовите услуги, така че а, трябва да се види дали няма някакво противоречие между двете. Трябва да се свърши определена работа за потвърждаване на дейностите във втората програма. Дали може комисията да ни каже как ще организира а, тази схема. Във втората програма за оперативна съвместимост ще се създаде рамка за цифрови публични услуги. Комисията какви допълнителни стъпки предвижда за прилагането на тази архитектура? Комисията не бива да създава рамка за оперативна съвместимост под формата на регламент. Ако е под формата на регламент, това ще доведе до много проблеми по отношение на електронната администрация. Това от друга страна обаче би допринесло за създаването по-нататък на единния пазар, така че нека да направим възможното, така че по-бързо да се работи по този проект и да се решат проблемите, които повдигнах току-що. Госпожа Калас на мястото на господин Тойлер. Той е докладчик в, в Сянка за Алде. You, Благодаря, господин председател. Имам само няколко коментара. Втората програма за оперативна съвместимост трябва да взема предвид сроковете за различни други програми, например за, на обществените поръчки и така нататък. Срокът е в средата на 2015 година за обществените поръчки, така че е спешно да се направи тази оперативна съвместимост. По отношение на митниците, по отношение на вътрешните работи, Шенген, визите и така нататък, това се управлява от Европейската агенция и ОЛИСА, така че агенцията, която оперира с тези системи, може да поеме и оперирането на обща информационна система за митниците. Така че може да се помисли дали да не се дадат допълнителни правомощия на ИЮЛИСа. По отношение на гражданите искам да кажа две неща. Е, киберсигурността е единия проблем. Тук нямам предвид защита на личните данни, а киберсигурността, която е стълб на цифровия единен пазар. И другия коментар е повишаването на информираността по отношение на електронните решения, например липсата на познание за различните нарушения на сигурността между различни видове данни за здравеопазването и в други сфери. Трябва да се идентифицират нуждите и те да, да са ръководещи трябва да се вземе предвид, че в този момент, когато се намалява публичния дефицит и е, с цел намаляването на публичните разходи е много важно. Също е важно оперативно съвместимите решения да не се създават от нулата. Вече съществуват оперативно съвместими решения, разработвани от държавите членки, например от Финландия и Естония. Те използват, например, едни и същи системи за обмен на информация, по какъв начин да се развиват по-добре тези електронни решения. За мен е важно да се повиши участието на държавите членки в процеса на стандартизация, така че да получим по-добър резултат в крайна сметка. Благодаря. Благодаря, госпожо. Господин Хенкела заменя господин Тошановски, докладчик Сянка за СР. Yes, uh, Благодаря, господин Тозановски. Е, му се налага да остане в страната си днес. Преди около 20 години, господин е, председател, аз бях главен изпълнителен директор на е, IBM Европа. И когато се обърнах към Европейската комисия и им предложих да направим това, което правим сега, всъщност този процес отне 20 години. Инициативата е много добра. Много отдавна можеше да се направи това предложение. Имам два коментара. Доста съм разочарован, че само 16 страни са участвали, като гледам данните от оценката на въздействие. Вероятно, е, не сме консултирали някои от заинтересованите страни. Това така ме кара да се замислям. И второ, по-общ коментар. Инициативата е много добра. Както казах, 20 години изтекоха преди да стигнем до нея. Но не бива да забравяме, че нашите компании, организации, нашите държави си са в конкуренция с останалата част от света, с Штатите, с Канада, Китай, Индия и така нататък. И това, което ми липсва в целия доклад е идеите за това как да подхождаме към останалата част от света. Защото ако правителствата имат стандартизиран начин за комуникации по електронен път – Добре ще е това да може да се случва и с останалата част от света. Особено а, сега, когато се разширява общия пазар посредством международни споразумения. Благодаря. Благодаря на заместник председателя на нашата комисия и сега давам думата на господин Марегал. Докладчик в сянка от зелените. Благодаря. Добър ден, господин председател. Особено ми направи впечатление че работата ми е, по тази тема в момента ми дава много повече възможности да се работи, е, отколкото това можеше да се случи преди няколко години в националните администрации. Абсолютно споделям основните идеи на доклада. Може би е добре да бъдем малко по-амбициозни дори. Не е толкова много въпроса на акцент, въпрос на това колко далече искам да стигнем и на къде да насочим целите си. За да 130 милиона като че ли изглежда доста пари от тук до 2020, но всъщност не са чак толкова много. И ако ме питате мен, най-вероятно няма да стигнат. Но новия е, хоризонт за програмата за оперативна съвместимост вероятно е достатъчно амбициозен, особено ако успеем да формулираме конкретни цели, които в доклада не са формулирани експлицитно. Говори се за градски зони, но логистика, транспорт, културно наследство – говори и за публичните поръчки, обществените поръчки. Мисля, че има, има много да, какво да се намери от към добавена стойност на европейско ниво. В е, управлението на данъчната система, за съжаление, не сме направили е, много, но знаем колко ефективно би било да има оперативна съвместимост. Освен това, ако вървим в посока за европейска данъчна система, би трябвало да мислим и за тези неща. Огромна, огромна област е това за потенциална работа и за формулиране на цели. Освен това, друг елемент е борбата с сенчестата економика. Там можем да постигнем много ясни резултати. И няколко коментара за метода. Трябва да сме наясно, че съществуват огромни разлики в отправната точка или стартовото начало на отделните страни членки, които ще се ангажират с програмата. Затова и трябва да се търси повече сближаване. Част от програмите трябва да се ориентират точно към това, да се постигнат сходни нива, за да се извлекат максимални ползи. И тази програма за сближаване трябва да бъде е, съчетана и с програми за вътрешна оперативна съвместимост на платформите в отделните страни членки. Там все още има много какво да се направи. Има огромни, огромни разлики е, в е, примерно обществените поръчки, обществените услуги в отделни области. Госпожа Пилар Кастило. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще коментирам конкретно по същество съдържанието. Подкрепям го, безспорно. отчитам колко голяма е ролята на публичната администрация в европейската економика и в е, този отрасъл, който обсъждаме, тя е още по-голяма. Освен това, когато ние въвеждаме подобни технологии, това има последващ ефект върху обществото и економиката а, на други нива. Така че от ключово значение е въпрос. Въпроса за оперативната съвместимост, който се повдига и в много други области. Това, което искам да кажа е, че сега, когато започваме вече с регулярната си дейност в парламента, трябва да осъзнаем съвсем ясно колко важно, отговорно и спешно е всичко това, което ще правим в близките 5 години. Обедена съм, че положението, в което се намираме, да направя сравнение, ако сме на летище, това е последното повикване за полета. Та, цифровия пазар е, се надяваме да бъде това Тоест, стимул това подтикване за економиката да даде тласък на конкурентоспособността на компаниите, когато те станат оперативно съвместими. Колегата тук каза, че от 20 години предлага подобни идеи. 20 години. И ние е, повтаряме и вече сме дошли до гуша на всички, вероятно, че в Европа има 500 милиона потребители и един е, цифров пазар все още не е създаден. Обаче той трябва да бъде създаден, защото в противен случай всеки ще си прави собствените си програми, но цифровия пазар няма да бъде този стимул за развитие, който може да бъде. За това трябва да сме наясно, че е спешно, че е вече последното повикване. Ние нямаме време. За това считам, че тук в парламента и Европейската комисия и в съвета всички трябва да са наясно колко е спешен този въпрос. Благодаря, госпожо Кастил Добелар. Вие сте главният ни докладчик преди триалога за телекомите и цифровите, цифровия дневен ред, така че надяваме се, че ще стане. Започнем възможно най-скоро, още през декември, надяваме се. Аз зададох въпроса директно на италианското председателство и те всъщност ми обещаха да направят всичко възможно да започнем през декември. Е, тоест нямаме никак време тристранните срещи, триалога трябва да започне през декември. И този доклад също може да ни подкрепи в триалога. Господин Тамбурано сега ще се изкаже от името на господин Борели. Докладчик в сянка от Европа за пряка демокрация и свобода. Добър ден, господин председател. Добър ден и на колегите. Предавам коментара на колегата ми, който присъства в момента в Рига на председателския съвет. Ние изчакваме и решението за конфликт на интереси между комисиите и кои ИТРЕ, но мога да подчертая колко е важна оперативната съвместимост, особено за страните членки, които имат да наваксват в тази област публични поръчки, електронно здраве и други ще повишат качеството на публичните услуги и за това сме готови напълно да си сътрудничим в тази област, особено като се има предвид, че първата програма изтича в края на декември следващата година. Трябва да направим всичко възможно да бъдат приети пределно открити, отворени решения, отворен open source решения, така наречени, т.е. да не са е, притежавани авторските права. Мисля, че това е нещо, за което трябва да настояваме. Председателят. Други искания за изказвания? Не виждам. Тогава дават думата на председателя, на представителя на Европейската комисия, извинявайте, госпожа Абхастис. Ако сте готова да ни информирате за общата позиция на комисията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Нека да коментирам някои от изказванията на депутатите. Първо си записах нещо, което за мен е много важно и което новата програма ще отчете, а именно изясняване на взаимоотношенията между съществуващата програма и други подобни програми, както и е, възможностите, които дава програмата, инструмента за свързване с, е, на Европа. много това е един хоризонтален подход, което не означава, че ще се осигуряват всички условия за оперативна съвместимост, защото всеки отрасъл или всяка област в момента работи по този въпрос – но проблема е, че все пак няма хоризонтален а, подход и трябва да се търси, трябва да се търси именно това, да, да запълниме този пропуск. И в такъв смисъл ние изрично казваме, че можем да подкрепим подобни инициативи, в, по е, инструмента за свързване на Европа, както и по програми за иновации и научни изследвания. Тоест да се е, съчетаят е, решения, които вече работят е, в, и, и са индустри, така, е, индустриално налични и решения, които са е, постигнати посредством научни изследвания. Примерно програмата за развитие на машинен превод. Е, ние е, я подкрепяхме. Тя сега вече е разработена и е, в инструмента за свързване на Европа ще бъде използвана и администрацията също може да използва. И а, тогава а, предлаганата система за оперативна съвместимост може а, да разпространява вече наличната програма за машинен превод, да бъде заета от съответната платформа и да бъде предложена на всички, на които е необходима. Значи от една страна да си седи в сървъра на инструмента за свързване на Европа, от друга страна да влезе в инструментариума на програмите за оперативна съвместимост. Друг въпрос, който коментирахте, са какви са бъдещите стъпки в програмата. Ако прочетете е, предложението, има е, някои неща различни от това, което съществува в момента. Там изрично се говори за архитектурата и е, картографирането на програмата и на съществуващите програми. Защото ако нямаме ясно информация за това какво съществува на европейско ниво и в администрацията на страните членки, не можем да идентифицираме и местата, където би трябвало да положим усилия. Тоест ние трябва да направим карта на съществуващото на европейско ниво и е, в националните администрации. Тук изтъкнахте също, че има национални администрации, които са постигнали решения, които могат да бъдат заимствани. Но за да стане това, те трябва да бъдат известни, налични, достъпни и то лесно достъпни. Това е и целта на нашето упражнение. И накрая факта, че само 16 страни а, са участвали в подготвителния етап. Няколко подготвителни етапа всъщност имаше. Първо имаше стратегия и прилагане на Европейската стратегия за оперативна съвместимост, където бяхме, е, където отчетохме какво се случва във всяка страна. Използвахме данни от обсерваторията за е, съществуващите програми в страните членки за оперативна съвместимо. След това се направи и оценка и е, в подготовителния етап накрая се проведоха консултации с всички страни членки. Много дискусии бяха проведени в е, работни групи, е, за да се изгради предложението за програмата за оперативна съвместимост, което сега е пред вас. Е, Благодаря много, госпожо. Даже ще, ще се обърна към нашия докладчик, господин Карло Сориньо, да направи обобщение за дебата. Да каже няколко финални бележки. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и другите колеги, които допринесоха за нашия дебат, както и Европейската комисия. Това, което разбрах от направените бележки и коментари е, че има известни области, в които бихме могли да продължим работата си и а, да подобрим доклада. И това най-общо ми се струва, че би намерил съгласието на тези, които се изказах. Вероятно трябва малко повече да подчертаем някои области. Що се отнася до а, времевия порядък, има известно напрежение напред във времето. Разбира се, тази програма трябва напълно да действа от 1 януари 2016 година, но тя трябва и да е актуализирана, що се отнася до технологиите, съдържанието, контекста. И на второ място, може би не изглежда много важно на първ поглед, след това, което чухме от колегите, това е синхронизирането с други програми. И мисля, че а, все пак ИСА 2 се опитва да разработи платформи, които са оперативно съвместими с съществуващо и в други държави. Но има цифрова пропаст, има разлики в това, което има на технологическо ниво в различните държави. Господин Маргал предложи програма за конвергенция. Има и други възможности с мотивация за между синхронизация на ниво между държавите и може да се използва тази възможност да се изградят мостове, които да преодолеят въпросната цифрова пропаст. Друго нещо, което съм си отбелязал, това, че би била добра идея да има добра програма за разпространение на всичко това като информация. Тук не става въпрос за едно чисто просто техническо решение. Това е важно за способността на Европа и няма съмнение, че поне част от средствата трябва да бъдат разпространени, за да може да се използват външни решения. Друг един елемент, който трябва да вземем предвид, макар да е труден, макар да говорим за оперативна съвместимост в Европейския съюз, все пак говорим и за споразумението с Канада, също и споразумението за други инвестиции с Съединените щати, как това се съчетава с ставащото в нашите отношения с останата част от света. Така че се надявам, господин председател, да регистрираме бърз напредък. Разбира се, работата на докладчика е започнала, но другата все още не е и се надявам от тук нататък да е бърз напредъка на и стъпките напред. Благодаря много, казва председателят. Господин Ника, искате ли да добавите нещо? Благодаря, господин председател. Два елемента, на които искам да се спра. На първо място смятам, че комисията някак много скромно се изказа, като че ли има нужда от нашата подкрепа, за да действа. А, и а, все пак смятам, че е хубаво да има ясен календар и програма за действие. А, трябва да стъпим сериозно на някакви основи и да си говорим честно за най-трудните проблеми, които трябва да решим в нашите държави членки. Например, финансовата администрация. 300 милиона евро се губят всяка година заради липсата на капацитет, капацитет в нашата фискална администрация. И е, класическата оперативна съвместимост, която съществува, която може да бъде измерена, която може да допренесе със средства в бюджета и която всъщност е въпрос именно на тази комуникация вътрешна в администрацията и която не е практически приложима. И именно в това отношение комисията може да подбере именно тази, тази административна част, било то фискалната или друга, там където най-много средства могат да бъдат спестени, оптимизирани. И да, фискалната администрация трябва да има ефективен софтуерен, информационен апарат, средства. Има и други администрации, които имат много скъпи а, софтуерни информационно-технологични решения, които не използват. Трябва да направим необходимото, да подкрепим комисията, така че тя да предложи ясен календар, крайни срокове, които да се спазят в това отношение. Благодаря много. Нашият докладчик, колегата Зориньо, ще подготви своя доклад. Ще го разгледаме на 22 януари 2015 изслушване по ИСА 2 като програма също на 22 януари 2015 това е нашия времеви график. Крайен срок за подаване на изменения 6 дни по-късно, на 28 януари 2015, 12 часа на обяд. Гласуване в нашата комисия 14 април 2015. Гласуване на пленарна сесия юни 2015. Това е предварителният ни времеви график. И нашият докладчик отговаря за всичко това. На първо място за себе си. Благодаря, господин председател. Гарантирам, няма проблеми от моя страна. Благодаря, колеги, за проведеното проведената дискусия, размяна на мнения, също и последно а, бележките на господин Ника. Благодаря. И така, Европейска стратегия за енергийна сигурност. Също много важен въпрос. Бих искал да напомня на всички ви, пък и на себе си, че комисията предложи е, такава една стратегия през май тази година след кризата в Украина. Сега това е много по-наболял въпрос дори преди настъпващата зима. Нашата комисия реши да изготви доклад по собствена инициатива по Европейската енергийна стратегия, Европейската стратегия за енергийна сигурност и да проведе а, обществено изслушване на 5 ноември. Днешното обсъждане и първи обмен на мнение именно по тази важна тема, така че подобно както за решенията за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и така нататък, от гледна точка на а, цифровия дневен ред, тази дискусия ще бъде предварителна спрямо проекто доклада. Така че искам да помоля господин Салдаргас да представи своето гледище за Европейската стратегия за енергийна сигурност и колегата със сигурност ще включи коментарите ви в следващия етап на представяне на проекта доклада през януари. През януари много богата програма ще имаме. И така има думата колегата Сал Даргас. Благодаря, господин председател. Както вие споменахте, тази дискусия вече е започнала. Важни конференции се проведоха, изслушвания. кръгли маси и други семинари по тази тема. И сме се опитали да включим това обстойно съобщение от комисията в различните аспекти на енергийната сигурност, да подберем кое е по-важно като елементи в доклада и доклада ще бъде готов на време следващата седмица, но ми се иска още сега да отправя благодарности към докладчиците в Сянка. Ние проведохме първи обмен на становища, размяна на мнение и аз съм се опитал да включа техните гледни точки в доклада. Както споменах, Съобщението на комисията е доста обхватно, обстойно и е, сложно. Така че ще споделя някои най-общи моменти. На първо място е, съдържанието в доклада ние е, решихме да направим разграничение между външното и вътрешното измерение на енергийната сигурност, тъй като това са доста различни елементи. И в началото даваме едни уводни наблюдения в доклада. Вие споменахте наистина, че основната причина, ако не единствената за тази дискусия, са проблемите с гъста идваща през Украина и предишните а, зими, пък и настъпващата зима. Смятаме обаче, че в този доклад, така или иначе той ще бъде гласуван след зимата, така че не се концентрираме върху краткосрочни решения, просто споменаваме какво е решила комисията по отношение на стрес тестовете и така нататък. Така че гледаме по-скоро по сериозно и обхватно на средносрочните и дългосрочни решения. И така, основната цел, разбира се, е енергийния съюз, така че енергийната сигурност да бъде естествен стълб заедно с конкурентоспособността и устойчивостта в бъдещия енергиен съюз. Вътрешното измерение, разбира се, има смисъл да започнем с него. енергийното търсене се увеличава, енергийната ефективност е важна. Всички тези важни елементи на въпроса вие познавате и естествено ви призоваваме да включим тези елементи в други документи и нормативни актове. Следва още едно важно измерение производството на енергия. Искаме да подчертаем, че енергийното производство трябва да обхваща всеки елемент от веригата. Не само източниците на енергия, на енергия но разбира се технологията, която се ползва, всички инсталации, трябва да се произвеждат тук в Европа, да са местни. За това говорим в местното на място производство на енергия. Разработването на енергийни технологии, това е изключително важно също. И то трябва да е максимално местно базирано. Напълно интегриран енергиен пазар – означава Всъщност това е основното средство да имаме енергийна сигурност, но ние трябва да способстваме за енергийния пазар. Взаимовръзки, инфраструктура, различни методи на пренос. Всичко това трябва да се осъществи колкото може по-скоро, без а, отлагане. Външното измерение е доста ясно, но все пак искам да се спра на няколко елемента. На първо място един а, източник на доставки имаме, но важното е пътищата да водят към надежни ресурси. И тук ще преключа а, моето представяне. Това, което наскоро научихме, Русия вече не е надежден доставчик. И това трябва да се подчертае. Защо? Защото те изрично отхвърлиха спазването на европейското законодателство и на второ място това, което винаги се използва за политич... политически цели, това са именно енергийните им средства. Това е, господин председател. Благодаря ви за възможността да направя тези първоначални бележки. Благодаря много колега докладчик и сега имат думата докладчиците в сянка от различните а, групи. Колегата Мирослав Фохе, имате думата. Благодаря. Вашия чешки така или иначе си го бива, така че ви ще ме разберете. Благодаря на Европейската комисия за съобщението. Приветствам това съобщение, което бе изготвено през май, защото зависимостта от изкопаемите горива и от вноса им е економически проблем, а също така и политически проблем за повечето от нашите държави. Всичко, което се предлага от Европейската комисия е необходимо. И ние го осъзнаваме. Диверсификацията на ресурсите, солидарността и също така от значение е управлението на търсенето. Искам да спомена две неща, които са по-формални по своето естество. Сигурността на енергията се дефинира твърде тясно, в твърде тесен смисъл се разбира. Мисля, че не бива да се разбира само под формата на цена и надежност, а трябва да се гледа и стабилността, устойчивостта на системата като цяло. И също така трябва да а, бъде устроена така, че да се бори с енергийната бедност, което е проблем в някои държави членки. Настоящото положение а, се разглежда само в средносрочен план. Според мен трябва да се гледа дългосрочно и мисля, че трябва да работим именно в такъв план, когато говорим за бъдещето. Това е проблем, който обсъдихме с други докладчици в Сянка. Срещата беше много продуктивна. Така че енергийната сигурност, стратегията за енергийна сигурност трябва да има както средносрочен аспект, така и трябва да разглежда някои заплахи, които идват от нашата зависимост от определени видове горива и също така трябва да тества надежността на системите, които съществуват. Искам да подчертая три или четири неща, които според мен не бива да бъдат пропускани в този доклад и трябва задължително да бъдат направени. Първо, инвестициите в технологии, които ще ни позволят да модернизираме енергийния микс в всяка държава членка, като същевременно остава технологично неутрална, така че всяка държава да реши по какъв начин да използва енергията си, откъде да я взема, от какви източници в зависимост от целите, които преследва. Енергийната ефективност, енергийните економии, това са цели, които могат да бъдат постигнати в относително краткосрочен план и могат да ни помогнат да се справим с въпроса за търсенето. Това е и въпрос на инфраструктурата, когато имаме някои проекти от общ интерес. Но това, което трябва да създадем, са интелигентните преносни мрежи. Това са това е ключов елемент да се справим с флуктуиращите доставки на енергия и също така ще стабилизира доставките на енергия до всички граждани. Също така друг аспект е функциониращият енергиен пазар. Това трябва да ни превърне в по-устойчиви спрямо вариращ, флуктуиращ поток на доставките от държави извън Европейския съюз и да се предотвратят спирания на електричеството, които евентуално може да се получат. Благодаря ви. Господин Ашли Фокс от името на консерваторите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Салдергас за първоначалните коментари и за това, че се срещна с нас миналата седмица. Мисля, че той постъпи удачно, като свика това заседание миналата седмица. Енергийната сигурност на Европа е ключов елемент за просперитета и за напредъка на економиките в Европейския съюз. А ключът към такава сигурност е напълно функциониращ единен пазар, взаимосвързан, така че доставките да тъкат свободно в Европа, да се диверсифицират източниците и да се увеличи конкуренцията. Трябва да стоим далеч от прескриптивни енергийни а, цели. Тоест, трябва да се даде свобода на държавите членки да оформят енергиен микс, който е удачен за тях. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се а, уравновеси търсенето, т.е. търсенето да стане по-скромно и също да се търсят альтернативни а, технологии, така че консумацията, потреблението да се ограничи. Трябва по този начин единия пазар да осигури на държавите членки това, което им е необходимо. До момента интегрирането на енергийния пазар е съсредоточено само в Северна и в Западна Европа. Много важни междусистемни връзки са изградени в тези държави, но ако те не бъдат изградени навсякъде в Европейския съюз, няма да може да има цялостен енергиен пазар. Един добър екзам... пример са Испания и Франция има а, терминали в Испания, 7 за втечнен а, природен газ и тези терминали могат да доставят на цяла Европа, но Франция а, пречи а, да се построи съответната междусистемна връзка. Аз поделям гледището на господин Саудергас, че Русия е ненадежден доставчик на природен газ и искам да приканя депутатите да помислят как ще управляваме кризата в Украина. Ако можехме да си позволим да заменим руските доставки с тези от Близкия изток, а ако господин Путин реши да спре доставките, какво ще правим тогава? Създаването на напълно функциониращ енергиен пазар в Европа е една от областите, където Европейската комисия може да има значителен положителен ефект, като насърчи ключови инфраструктурни проекти. Трябва да направим всичко възможно да приоритизираме проектите от общ интерес, които са ключови за енергийната сигурност, като имаме предвид, че настоящите проекти, които текат, получават необходимата им политическа и финансова подкрепа. Третия енергиен пакет трябва също напълно да бъде приложен от всички държави членки. Това ще отвори пазарите на газ и електричество и това ще доведе до по-голяма конкурентоспособност и по-оптимизирани цени. Когато става въпрос за закупуването, държавите членки трябва да имат свободата да сътрудничат доброволно без да се нарушават конкурентните закони и законите на вътрешния пазар. Комисията може да окаже отрицателно влияние върху пазара и конкуренцията, ако наложи колективни споразумения за закупуване. Пазара е ключов за енергийната сигурност. Европа може да предприеме стъпки за улесняване на единия пазар, но трябва да има увереността да се оттегли и да позволи на самия пазар да функционира. Винаги има ам, сред политиците изкушение да задават квоти, да замразяват цени и така нататък. В моята страна имаме много глупав лейбариски лидер, който замразява, да кажем, за 12 месеца. Това създава обаче занижаване на инвестициите, завишаване на цените за потребителите и несигурност в крайна сметка. Благодаря ви. И аз ви благодаря нашия заместник-председател, господин Мортен Хелвек Петерсен, докладчик Сянка от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за от личното сътрудничество по това досие и на колегите за ясното желание да се намери общо становище по този много важен въпрос. Мисля, че всички осъзнаваме предизвикателството, пред което са изправени всички държави членки на Европейския съюз, риска от намаляващи доставки, особено преди зимата което се оказва въпрос на живот и смърт. Нашата държава, Дания, имаше криза енергийна през 70-те години, електричеството беше спряно, нямаше отопление и тогава, още през 70-те, взехме решение да не си позволяваме повече да сме зависими от вноса на енергия, да направим така, че да сме сигурни в енергиен план. Ние намалихме енергийното потребление, чрез мерки за енергийна ефективност, да използваме наличната енергия без да има загуби на топлина и ползване на възобновяеми източници, като биомаса и вятърна енергия. Спомням си, че през 70-те години съвсем а, лесни бяха политиките, например без използване на автомобили в неделите. По този начин а, и гражданите осъзнаха важността и Дания вече не е зависима от вноса на газ и петрол. Създадоха се местни работни места, създаде се конкурентна економика и е, ние имаме една индустриална база, ориентирана към експорта и е, технологиите за енергийна ефективност. Ние признаваме и демонстрираме как преминаването от зависимост от е, изкопаеми горива към други източници, може да доведе до економически просперитет и сигурност. Надявам се този доклад да доведе до обмен на най-добри практики и да се откроят лесните усъвършенствания за енергийна ефективност и инвестициите, които могат да помогнат за засилване на енергийната сигурност за много други в цяла Европа. Трябва да работим за гарантиране, че финансовите ресурси, които вече са налични чрез европейски фондове и частно финансиране, както и нови ресурси, ресурси в тъй наречения пакет на Юнкер, да бъдат достъпни за подкрепа на проекти, които ще донесат енергийна сигурност и в същото време ще създадат работни места там, където се намират. Трябва да имаме един взаимосвързан, цялостен подход, който да допринесе за местния растеж и гражданите ни в крайна сметка да са на топло през зимата, да не биваме заплашени от политически нестабилности, агресия и така нататък. Аз очаквам с нетърпение да продължим да си сътрудничим силно с докладчика и докладчиците в сянка и се надявам да допринесем към този важен дебат. Благодаря ви много. Председателя не използва микрофона. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за много интересната среща миналата седмица в Страсбург. Тя ни даде възможност да направим и общо усилия за координиране и за подготовка на целия доклад. Според нас ГОЕ има пропуски в съобщението от комисията. Въпросът за енергийната сигурност е, определено е важен. Е, енергията в момента е публично благо, до което всички трябва да имаме достъп и то равноправен достъп. Е, не следва да бъде и прекалено скъпа тази енергия. Мисля, че това трябва да се отрази, отрази в доклада. Искам да подчертая три елемента. Първо, след нашата среща се очертаха следните тези на докладчицата в сянка и докладчика. А именно, че ние трябва да се борим с е, енергийната бедност, феномен, който съществува в много страни и региони на Европа. Трябва да се потърсят инициативи за борба с енергийната бедност. Второ, абсолютно е необходимо да се вземат мерки, в рамките на енергийната стратегия да се преодолее изолацията на някои страни, които не са свързани в международните преносни мрежи. Това се говори от много време, но говореше се, че преди 2015 година трябва да а, решим този проблем. Това, разбира се, не е направено ще е, използваме всички възможности, за да преодолеем монопола на енергийните доставчици. В такъв смисъл трябва да използваме и, и залежите на газ в е, Средиземноморието, а също и в е, изключителните зони, крайбрежни зони на страни като Кипър. Също така трябва да се разработи и план за действие за развитие на Средиземноморието и финансирането на един тръбопровод от там, който да гарантира европейската независимост. В краткосрочен и средносрочен и дългосрочен план трябва да подсилиме източна Европа. Тя в момента има много сериозна нужда енергийни потребности от поради факта, че е, има проблеми в Украина, Украина сега бе спрян и е, Южен поток. Тоест, Европейския съюз трябва да предприеме инициативи за сътрудничество с е, страните на изток от Средиземноморието и с Кипър. Благодаря от името на зелените. Колик Бенедек Явор. Пан Явор Маглос. Колегата Явор Маглос. Благодаря и аз се присъединявам с благодарности към Комисията за публикуване на стратегията и за нашия доклад за инициативата и първата дискусия на неговите идеи. Като представител на зелените, ние, аз искам да изтъкна няколко, шест общо заето коментара, важни за нас. Първо, процедурите. Стратегията се оповести от комисията и бе публикувана без да има дискусии с парламента или с обществото. А сега ни се представя една почти изготвена стратегия с много ограничени възможности да упражниме влияние върху нейното изготвяне. За нас това не е демократично. Шест са областите, които за нас са важни, е, в които е, стратегията трябва да бъде подсилена. Първо, тя не трябва да остане един изолиран документ, а трябва да се свърже с други стратегии и мерки, т.е. пакета за климат и енергия, схемата за търговия за, с емисии и други. Освен това, кое е основното? Какви са основните ни цели? Енергийни, е, енергийна сигурност на каквато и да е цена спрямо за околната среда – или намаляване на емисиите, т.е. какво е, стои в основата на нашата енергийна политика. Във всички случаи би трябвало да работим и за намаляване, за декарбонизация, намаляване на въглеродните емисии. После, енергийна сигурност може да се осигури обаче, ако това ще става за сметка на увеличаване на емисиите на парникови газове и въглероден диоксид, това не е допустимо. Тоест, енергоносителите не следва да бъдат такива. После, много е важно, ако стратегията да е формулирана е, така, стратегията така както е формулирана ще доведе до засилване на зависимостта на, Еврота, на Европа от изкопаеми горива. Тоест, тя не е достатъчно е, насочена към е, независимост. Ние трябва да подобрим енергийната ефективност и е, да увеличим е, производството на възобновяеми източници. Второ, това, което, е, четвърто, това, което спонаха колегите за енергийната бедност, колегите от ГОЕ също, трябва да се осигури достъп на всеки европейски гражданин до енергия, не е посредством намаляване на цените, а посредством намалено потребление поради инвестиции в енергийна ефективност. Това трябва да се върши и на европейско ниво, и на ниво страни членки. После. Енергийната система, която искаме да създадем, каква е тя? Сега тя е централизирана, базирана на ядрени горива и на изкопаеми горива. Ако ще търсим енергийна ефективност трябва, и намаляване на търсеното на енергии, и по-устойчиви енергийни системи, трябва да се инвестира в интелигентни е, преносни мрежи, децентрализирани енергийни системи, защото само така можем да си постигнем целта за намаляване на енергийната зависимост на ЕС. Пето, е, финансовите възможности. Можем да си говорим много красиви думи за енергийната си, е, сигурност и ефективност и независимост, но в края на краищата е, трябва да сме наясно къде, откъде идват парите и къде биват разпределяне, какви са приоритетите, кои да финансираме от, от тях. Това е основен елемент от е, стратегията. Там трябва да се използват идеите от пакета Юнкер и други. После. Геополитическите аспекти господин Салдъргаз вече коментира. Русия трябва да сме наясно, че вече не е надежден партньор и да сме наясно, че ние зависим не само от е, гъста от, е, е, от Русия, а и от руски инвестиции в е, преносните системи. Така че ако търсиме с връзки на Европа с, с, не с Русия, но с други партньори, които ще бъдат също толкова независими, това няма да намали нашата зависимост. Благодаря. Господин Тамбурано от Европа за пряка демокрация. Sono così tanti minuti, cosa инусуале. Знаех, че имаме толкова много време, господин председател, иначе щях да се подготвя с повече коментари. Най-впечатлителното за мен в това съобщение е, че не се говори нищо за хората. Говори се за инфраструктурата, но хората отсъстват. И ако искаме да имаме истинска устойчива енергийна сигурност, хората трябва поне трябва да са, да са наясно с економическите и политически е, рискове, които съществуват в Европа и ще съществуват, ако продължим да бъдем енергийно зависими. Така че вместо да слагаме акцент върху инфраструктурата, трябва да работим по социалния, така да кажа, софтуер, т.е. менталитета на хората. Имаме нужда, разбира се, от повече връзки, от повече различни източници на доставки. Това ще направи системата ни по-устойчива. Но нека да ви обърна внимание колко опасности съществуват, ако се изгради свръхкапацитет по-добре да има повече проекти за интелигентни мрежи, отколкото проекти за съхранение на изкопаеми горива, например. Също електропреносните мрежи. А, защото ако се прекъснат доставките на газ, ще има много хора от социалистическите страни, които ще изпаднат в енергийна бедност. Знаем, че е изключително важно да има доставки на енергия за отопляване на жилищата. Ние обаче трябва да имаме стабилност и устойчивост. Тази стабилност за момента не може да бъде гарантирана, когато енергоносителите идват от изключително нестабилни геополитически зони. И не става дума само за Русия Знаете историята на петрола и газа. В никакъв случай няма гарантирана стабилност. Що се отнася до нефта, виждате сега, че цените намаляват. Но ако настъпят промени в глобалната економика, тогава ще се промени и глобалния капаци... производствен капацитет. Ще трябва да се обмисли тогава как могат да се е, използват и по-дълбоките залежища. Штатите и останалата част от света могат да се окажат в по-сериозна финансова криза, отколкото 2008, ако има проблеми е, с цените на газа и нефта, примерно, породени от е, добива на шистов газ. В Европа е, има залежи на изкопаеми горива и е, вътрешното потребление може да ни покаже много интересни цифри. не мога да кажа, че има голяма сигурност и с ядрената енергетика. В Украина а, има а, е, е, АЕЦ а, е, и поради нестабилността там те могат да се превърнат в военни цели. Ние трябва да избягаме изцяло от ядрената енергия. Следващия оратор. Госпожа Кастило Вера, да, на този етап а, доста коментари се направиха, които споделяме и ние. Бих се спряла накратко на това, че аз лично смятам, че е добра основата. Благодаря на колегата Салдарга, защото той направи едно много добро представене, което наистина покрива цялостно темата за стратегия за енергийна сигурност. Всичко, което той каза, според мен покрива именно елементите, които трябва да намерят мястото си в такова едно предложение. Това, за което говорим тук, е да гарантираме сигурност посредством три момента. На първо място да няма зависимост, а именно да има разнообразяване на енергийните източници. Понякога става въпрос за нови източници, някога за изследвания и иновации, които ще ускорят вече съществуващите възможности. Възобновяеми източници. На второ място, добра система за връзки в Европа, подкрепене на вече съществуващите взаимовръзки, както беше споменал и господин Фокс, учен на Испания. И накрая ни е нужна ефикасност по отношение на разработването на енергийните системи, а именно трябва да развием информационни технологии в това отношение и интелигентни преносни мрежи. Всичко това заедно ще предостави системата, от която имаме нужда, ако искаме енергийна сигурност в Европа. И ако трябва да добавя нещо, всъщност ще имаме възможност именно това да направим, защото члена на Европейската комисия, отговарящ за климата и енергията, ще бъде, енергетиката ще бъде сред нас скоро. Има такива проекти, обявени от комисията за 320 а, милиона евро. Наистина смятам, че цялата тази визия трябва да се обвърже с въпроса за финансиране. Всичко това, което очертахме в нашата дискусия, финансирането за инфра... на инфраструктурата в а, тази област. Госпожа Дали има думата. Благодаря, господин председател. Нека кажа защо се интересувам. Аз съм а, докладчик Сянка в Комисията по околна среда от страна на Обединената левица. Ето защо смятам, че е хубаво да ви чуя и аз да знам как тук в, вашата комисия, в нашата комисия се гледа този въпрос. Наистина, доставките са много важни за гражданите, за бизнеса. Една много важна цел за Европейския съюз, особено сега. За мен от една страна това означава, че трябва да има и надежден достъп, и такъв достъп, който да е ценово а, ефективен. Трябва да подкрепяме развитието на европейската економика, но също така трябва да спазваме и а, дългосрочната а, ангажираност на Европейския съюз за намаляване на интензитета на въглерод в нашата економика. Всички сме наясно, че днес Европа е един от основните потребители на енергетика на световните пазари. Ето защо се нуждаем от неотложни действия на европейско равнище. Ето защо съм съгласна с средносрочните и дългосрочни предизвикателства, очертани от комисията в съобщението и за това смятам, че имаме нужда от бързи действия. Три елемента според мен са много неотложни. На първо място енергийната сигурност – и преминаването към ниско въглеродна економика трябва да са приоритет. На второ място приоритетните проекти трябва да бъдат ускорени, за да се включат в съществуващите елем... проекти, така че да бъде всичко това 10% до 2020 година и Европейският съюз трябва да намали външната си зависимост от доставчици, като разнообрази източниците и подхода и връзките и разпространяването на възможността на нова разпространителна точка в Южна Европа. Няколко елемента, които, за които става въпрос в съобщението на комисията. Четири от тях бих искала да бъдат фокус на нашето становище разнообразяване на доставките и свързаната с това инфраструктура, развиване на технологии, изграждане на нашата инфраструктура вътрешно, интегриране в пазара и увеличаване на енергийното производство в Европейския съюз. И накрая, от гледна точка на Комисията по околна среда, съм готова да работя с колегите от ИТРЕ защото смятам, че трябва да е интегрирана тази политика, тъй като говорим за нещо, което е необходимо и е, от което имаме нужда неотложно. Благодаря на госпожа Дали. Следващия ни оратор има дума. Това е господин Карич. Доста се каза господин председател. През 70-те, когато имаше криза с петролния пазар, много промени се осъществиваха в света. Франция разви своята атоном, а, атомна енергетика. В Съединените щати се заговори за, не, за енергийна независимост и се разпространиха дейностите на Shell Oil and Gas в Европа това, което се случва в последните години, Русия, навлизането и в Украина и това, че се ползва енергетиката като политическо оръжие, мисля, че може да се сравни с 70-те и Близкия изток. А именно, ние внасяме 53% от нашата нашето потребление. 66% е от гъста, много голяма част от това идва от Русия и половината от всичко това идва през Украина. Така че определено имаме континентална свръхзависимост от един единствен източник на енергетика. И така, какви са решенията, които трябва да предоставим. Като че ли вече бяха споменати повечето от тях, но аз искам да споделя това, което е моето гледаще, както каза и господин Фокс. Трябва ни функциониращ вътрешен пазар на енергетика, така че ако един доставчик в една част от системата бъде преустановен, да можем да се обърнем към друга част от системата. Не говоря само за гъста. Трябва тези решения също така да се осъществяват и да има различни източници, да има решение, за да може, да речем, да има доставки от Азербайджан или други части на света в Южна Европа. Всичко това трябва да се осъществява като пакет. Много е интересен този първи обмен на мнения. А, искам да благодаря на господин Сълдарга за първоначалните идеи, но мисля, че от това, от което имаме нужда, е всъщност една неотложна промяна в парадигмата. Така както се случи и през 70-те с ембаргото върху петрола. Така че този път а, не зависим чак толкова от Близкия изток, а зависим от Русия, но тя се държи по един економически непредвидим начин. Така че нека приемем това като факт и да направим всичко възможно да станем минимално зависими от капризите на нашите източници. Благодаря много, Кристианис. Сега думата има следващия оратор, господин Гираута Видал. Благодаря, господин председател. Енергийната сигурност е загриженост в европейската политика от доста време. Това започна през 70-те с петролната криза през 73 и 79, която ни поясни колко е зависима Европа от петрол от ОПЕК. Стратегията, за която говорим днес, също идва от а, такива обстоятелства. А именно, че даваме приоритет на целите от стратегията. Не мисля, че криза в Украина трябва да е единствената причина, поради която ние се спираме а, на енергийната сигурност. Вместо това трябва да вземем предвид и факта, че Международната агенция по енергетика е пред видила да се увеличи между 2010 и 2025 2025 година с 30% енергийната необходимост. И смятам, че е, това може да се осъществи по един интелигентен начин, без да пренебрегваме всяка една, всеки един от вариантите, който ще ни помогне да е, бъдем по-енергийно независими без да слагаме всички яйца в една кошница, просто да действаме по всички възможности, като не само подчертаваме важността на възобновяемите източници като местен източник, но и да не пренебрегваме нито втечнения газ, нито шистовия газ, нито а, улавянето и съхраняването на въглерод, нито други възможности. Европа не може да си позволи да разхищава който и да е било от ресурсите си и Европейския съюз трябва да е този, който ам, осигурява употребата на тези ресурси по природосъобразен начин. Развитието на технологиите в енергийната сфера е много важно. Именно там се използват средствата трябва да се използват средствата на Европейския съюз за научни изследвания, така че да имаме безопасна и а, устойчива енергийна система. Комисията правилно разпознава важността на това да използваме а, фондове като този за регионалното развитие, също инструмента за свързване на Европа, както и Европа 2020, така че е важно ние да говорим за европейски енергиен пазар. Целта беше тази година, но сме далеч от тази цел все още, така че трябва да има взаимовръзки, взаимовръзки между държавите членки до нивото 10%, което не веднъж беше казано и трябва да се превърне това от едно заявление в факт, както искаше и резолюция на Европейския парламент от февруари за Хоризонт 2020. Това ще се вклю... случи единствено ако инвестираме в, с, а, в а, трансгранични връзки, които свързват островите с континента нещо, кое, от, за което говорим от години и трябва да постигнем целите за 2300 година. Не само като испанец, но и като европеец бих казал, че Испания има свръх производствен капацитет за енергетика и е основно място за втечнен а, природен газ и а, бихме могли да помогнем при прекъсването на доставките в други държави, които са по язвими Благодаря. Следва колегата Херберт Ройл. Колеги, либо колеги. Эм... Уважаеми колеги, говорим за енергетиката, за нейното значение от доста време в Европа. Но въпреки това аз приветствам тази дискусия за сигурността на доставките, защото не сме говорили достатъчно по тази тема. Сигурността на доставките е много важна. Говорихме различни аспекти на енергетиката, ефекта върху климата и така нататък. А сега осъзнаваме, че има проблем с сигурността на доставките. Това е фундаментален въпрос, който трябва да се реши. Отговорът не е много сложен, като погледнем какво се каза до момента. Тоест, както каза един колега, не може всичките яйца да си ги слагаш в една кошница. Не може само един достав, доставчик на един вид гориво. Трябва да има диверсификация. Ако един от доставчиците или един от източниците отпадне, трябва да има с какво да го замениш. Това означава, че възобновяемите източници не могат да бъдат единственото решение за бъдеще. Това е безмислица. Трябва да търсим потенциала и на други източници. Трябва да изследваме поне този потенциал, докато все още са налични тези източници. Американците ни показват как да използваме газа, да експлуатираме газа и да използваме технологиите за експлуатиране на нови източници на газ. Ние ги игнорираме, не им обръщаме внимание на тези решения в Европа, което не бива да е така. Не бива да си затваряме очите пред ресурси, които са под земята в Европа. Трябва да говорим пред гражданите как могат да се експлуатират ресурсите чрез фракинг в Европа. Съществува дебат за ядрената енергетика в Европа. Сега пък се споменава да се забрави въобще и за студения синтез, въобще да не говорим за това нещо а пък в Европа ни трябва енергия не само за индустрията, но и за хората. В такъв случай трябва да диверсифицираме, да реализираме нови източници, бъдещи източници, но също така трябва да видим и традиционните източници, как да ги реализираме в бъдеще. Ако това е резултата от консултацията, тогава процедурата е положителна, но до тогава нещата не са достатъчни. Благодаря, колега. И сега последния оратор в списъка колегата Малинов. Благодаря. Моята презентация а, всъщност беше предизвикана от известно недоразумение. Аз така малко носталгия изпитвам от отмяната на Южен поток. Като представител на България искам да ви кажа, че ние сме много доволни, че този проект се отмени, въпреки че усетих от някои други известна носталгия, защото три години руската администрация притискаше България да нарушава европейското законодателство и да започна да ни принуждава да започнем строежа на този проект. Но за щастие нито Европейската комисия, нито три последователни български правителства се огънаха. Така че в крайна сметка, господин Путин си призна, че има нещо като върховенство на закона, европейска законодателна рамка, трети енергиен пакет, но разбира се, сега ще има натиск върху българското правителство и българските граждани, че ако има каквито и да било проблеми с енергетиката, то е по вина на Европейския съюз, който не позволява неговите закони да бъдат нарушавани, за да за сметка на бизнеса с Русия. Така че много неща са заложени на карта, много по-важни от надежността и други неща от този род. Това, което Русия е, правеше през последните е, години, може би било е, предвидимо и ще е предвидимо и бъдещото поведение на Русия. Ще дискредитира Европейския съюз, ще дискредитира съюза пред гражданите му, а именно, че Европейския съюз не позволява нарушаване на правилата за сметка на водене на бизнес с Русия. Така че, наистина, това е много важно е, трябва да се представят решения пред няколкото държави, които са толкова зависими от руските доставки, че дори плашещо да споменаваме цифрите в момента. Благодаря ви много, колега, за вашите коментари. И от името на Европейската комисия Ханс Ван Стен има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на всички депутати, които се намесиха по този важен въпрос. Мисля, че мога накратко да кажа няколко думи на този етап. Това, което чувам в момента, е много полезно както за доклада, така и за дебата след като доклада излезе. С нетърпение очакваме доклада на господин Саудергас. Радвам се, че той каза, че скоро ще е готов с доклада. Ключовите елементи в стратегията на комисията бяха споменати тук под една или друга форма. И разбира се, трудността би била да се включат всички тези неща по един балансиран начин доклада. Аз обаче съм сигурен, че резултата ще е положителен след съвместната работа на тази комисия. Има само едно нещо, което евентуално трябва да спомена, което не бе подчертано достатъчно в дискусията днес, а именно европейското измерение на енергийната сигурност. От страна на комисията сме се опитали да предадем това послание в стратегията и всъщност това бе потвърдено и от работата, която направихме по стрес-тестовете за природния газ. Европейската енергийна сигурност е наистина европейски проблем и трябва да бъде решен на европейско равнище. Ако държавите членки се опитат да се справят с енергийната си сигурност самостоятелно, в крайна сметка това ще бъде много по-скъпо, по-малко ефективно и ще има риск да не бъде успешно това начинание. Енергията, която се доставя на гражданите, на бизнеса, няма да е удовлетворителна така че съществува такъв риск. От наша гледна точка трябва да се подчертае това като послание и в доклада на този парламент. Аз даже бих отишъл една крачка по-напред и бих казал, че европейската енергийна сигурност не е само въпрос на държавите членки 28-те на Европейския съюз, но трябва да се гледа в по-широк контекст. Това число в контекста на енергийната общност и държавите съседки на Европа, тъй като това е един много решаващ елемент в европейската енергийна сигурност. Знам, че комисаря след малко ще а, дойде да се срещне с вас, за това ще огранича коментарите си до това за момента. Само искам да кажа, че Европейската комисия е на среща, ако имате нужда от разяснения по каквито и да било въпроси във връзка с доклада и с нетърпение очакваме по-нататъчните дискусии в този парламент. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря на представителя на комисията. Сега, ако може да се върнем към основния докладчик, господин Алгирдас Салдаргас, ваши последни коментари. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за тази дискусия. Както вече споменах, след обмена на мнения с докладчиците в Сянка, ние се опитваме да включим различни идеи в проекто доклада. Днес ще анализираме още веднъж всичко, което бе казано. И ще се опитаме да погледнем, може би, от различен ъгъл това, което казаха от комисията ще се опитаме да постигнем балансиран доклад, който разглежда всички тези важни въпроси. Това, което бе споменато, почти всичко вече е отразено горе-долу в една или друга степен в проекта, но искам да се огранича до няколко забележки, които са от по общо естество, макар и по конкретни въпроси. Както бе споменато, енергията е важна и за индустрията, и за гражданите. Това е ясно. Това е и дефиницията на енергийната сигурност. И двата аспекта със сигурност трябва да се разглеждат балансирано, така че социалният аспект е включен в доклада решенията как да се избегне енергийната бедност не могат да се разгледат подробности от този доклад, но социалният аспект няма да бъде изпуснат от доклада. Много колеги споменаха за това. Може би не подчертах достатъчно в началното си експозе, но наистина, че пазара е основното средство за гарантиране на бъдещата сигурност. Парламента и комисията работят буквално ежедневно по тези важни въпроси, така че дискусиите текат. Не съм съгласен с колегата Явор. Ние вече обсъдихме заедно той споменава, че комисията е представила стратегията за енергийна сигурност. Какво може повече да кажем? Но аз не съм съгласен с това негово становище, защото в нашата среща го обсъдихме и сега ще повторя, че диалогът ще продължи до тогава, до когато се постигне пълен енергиен съюз в Европа. Така че има още много работа за вършене. Смятам, че други аспекти също бяха споменати. Това, което наскоро се случи с Южен поток, наистина Южен поток няма да бъде споменаван повече в нашия доклад, както и Набуко не е споменат. Други Средиземноморие, Южен коридор, норвежки газ трябва да бъдат споменати, но Южен поток и Набуко вече не се споменават. Опасявам се, че Русия имаше доста обширни планове в сферата. Чуваме и от турците. Путин с синия поток, но и разни други неща като а, Южен поток ще бъдат пренасочени към Анадолския полуостров, към Анадола, но ние няма да сме активни, няма да сме активната страна. Вероятно няма да се казва на Буко вече, това, което ще е в Анадол, ще е Путинуко, т.е. нещо от рода на древничкия Путин. Така че благодаря ви много, колега това, което каза госпожа Кастило Вера по отношение на документа, мога да ви кажа, че всичко е прозрачно. Колегата разпространил една страничка сред всичките докладчици в Сянка. Проекто доклада още не е готов, няма готов текст. Ще бъде готов след няколко дни или може би няколко седмици преди коледните празници, зависи от вас, но тъй или иначе ще бъде разгледан проект от доклада на 21 януари 2015 година. Срок за внасяне на изменения е 7 дни по-късно, на 28 януари 2015 на обяд и разглеждане на измененията на 23 февруари 2015 година, гласуване в ИТРО на, ИТРЕ на 4 април пленарна зала. През май ще се гласува, така че това е срока за разглеждането на този доклад по Европейската стратегия. Сега имаме 3 минути почивка. Комисария е на път към нашата зала, така че давам 3 минутна почивка, докато той дойде.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 Yeah. Uh, friends, Уважаеми приятели, дами и господа, все още не е дошло началото на коледния прием, затова моля ви да си проведем заседанието. Уважаеми колеги, и аз не знам как да постъпя, дами и господа. След огромните изслушвания тук в нашата комисия, предстои структурирания диалог тук в нашата парламентарна комисия с Европейската комисия и пръв подред е комисаря за енергетиката и климата. Мисля, че в този порядък е по-правилно енергетика и климата, а не климат и енергетика. А, извинете, че ви сменям портфела така леко, господин комисар. Няма проблем, казва комисаря. Нека да ви подчертая какво е важно за нас. Днешния обмен на мнения е част от тъй наречения структуриран диалог, посочен в рамковото споразумение между парламента и комисията. Основното предназначение е да се обсъдат приоритетите в енергийната политика и включването им в работната програма на комисията. Но винаги трябва да мислим за, и за пакета за климата, защото отговаряме за това да бъдат съчетани двете неща, особено поради факта, че сме започнали преди три дни а, съвета на страните по процеса Лима. Някои от нас ще ход в Лима. Аз включително ще бъда в Лима. Другата седмица няма да идвам тук на работа в Европейския парламент. Няма да се виждаме. Така че в рамките на структурирания диалог, може да споменете въпроси в двете сфери. И по пакета за климата, и по енергийния пакет. За първ път нашата история на Европейския парламент, на европейските институции, искаме да слеем тези два пакета и да ги направим евентуално по-полезни от всяка гледна точка. Ако може сега да поканя господин Мигел Ариас Канете, да вземе думата и да направи представяне, предварително представяне пред членовете на нашата комисия и останалите присъстващи. Благодаря, господин председател. Днес ще ви говоря на испански, а по-нататък ще говоря и на английски във вашата комисия, но днес ще се изкажа на испански. Добър ден на всички! За мен е огромно удоволствие да съм тук пред вас за първи път като комисар за енергията и климатичните промени да използвам подредбата на господин Бузек. Аз исках да дойда при вас, защото по време на изборите не успях да имам изключително тесен диалог с вас. Днес, дами и господа, става все по-ясно, че енергийната политика на Европейския съюз е приоритет, свързан директно с благоденствието на гражданите и просперитета на континента. Затова председателят на Европейската комисия реши, че един енергиен съюз с е, политика за климатични промени и устойчив такъв съюз е от приоритетите на работата в комисията. В началото на следващата година ще представим достатъчно амбициозен план в такъв смисъл, който да представлява нов е, етап в европейската интеграция. За да можем да отговорим на предизвикателствата, с които се сблъскваме, които са доста сложни. Комисар Шефкович е, ко- координира проекта за енергия на Европейски съюз. Първата цел е да има рамка, която да осъществява възможности за конкурентна способност на дружествата. Сигурността, както вътрешна и външна, и за потребителите, и за доставчиците, е основен момент да имаме политически и економически решения, които да взимаме съвсем свободно. И накрая климатична и економическа устойчивост. Това е наш дълг към бъдещите поколения. И дами и господа, този енергиен съюз, както каза и комисар Шевкович, ще се банира на пет стълба. Сигурност на доставките на базата на доверие. Второ, изграждане на вътрешния енергиен пазар. Трето, модернизиране на търсенето и економии на ползването. Второ, разнообразяване на структурата на енергоносителите. И трето, развой на дейност. Ако мога сега да говоря малко по-подробно за вътрешния енергиен пазар. Той трябва да е отворен и конкурентно способен, с е, правила, които да бъдат прилагани и с възможности за физически връзки. Трябва да се преодолеят е, е, бариерите, които още съществуват за пълното интегриране на европейския енергиен пазар. Ние в последните години направихме доста за напредък в законодателството, но трябва също така да еднаквим и съществуващите стандарти за да могат да бъдат достатъчно ефективни новите ни предложения. Третия енергиен пакет трябва да влезе напълно в сила е, до края на тази година и нека да кажа, че няма да се спра пред е, нищо в е, усилията ни страните членки да изпълнят своите ангажименти за транспониране на законодателството за енергията. Втория, третия пакет, директивата за възобновяеми енергии и останалото законодателство за енергетиката в Европа. Това, разбира се, включва и изпълнението на процедури за нарушения и санкции. Трябва да направим така, че да има съответната подкрепа към страните членки, но и тези страни членки трябва да постигнат едно и също ниво на съгласуваност на законодателството. Също така трябва да се направи така, че енергийния пазар има съответните връзки, възможности за връзки на европейско пазар. Трябва да се изберат проекти от общ интерес. Над 240 са те вече подбрани, над 40 ще бъдат финализи... финализирани до 17 година. Плана на Юнкер в това отношение е много добра новина – и добра визия за Европа, защото ще се ускорят инвестициите в енергийна инфраструктура. Плюс, че този план е достатъчно гъвкав, за да може да поема и нови проекти от общ интерес. Планираме да има проекти за взаимосвързаност до 10%, 50% до 2300 и да намалим зависимостта си от външните доставки на газ. След е, мандата на Европейския съвет, след няколко месеца ще представя съответния план за постигане на целите, свързани с е, възможностите за свързаност. Ние ще бъдем в постоянен диалог с вас. Що се отнася до инвестициите, мога да кажа, че не става дума само инвестиции за инфраструктура, но също така и за набиране на ресурси за сектора за възобновяеми енергии, енергийна ефективност, иновации и развойна дейност. Това са основни елементи за постигане на нашите цели. И, дами и господа, както казах, конкурентноспособността и сигурността на доставките са ключови елементи от е, енергийния съюз. Те са неразривно свързани. Климати... Климата и енергията също са двете страни на една и съща монета. Ако искаме да имаме устойчиви енергийни системи от економическа гледна точка, а и от гледна точка на борба с климатичните промени, Енергийният съюз ни дава възможност да постигаме нов економически и полит... нова економическа и политическа динамика в Европа. Работата, която ще извършваме в тази област до 2030 година, както бе договорена в съвета, е, е много важна. Известни са ви целите, 30% намаление на емисиите, и 20% енергийна ефективност. Тоест, на европейско ниво трябва да се търси по-интегриран подход, по-добро управление на базата на националните планове от една страна и на действия на европейско ниво от друга страна. Националните системи трябва да бъдат надежни и прозрачни, да съществува и гъвкавост за страните членки, да подбират сами е, е, видовете енергоносители, които потребяват. Трябва да търсиме стабилност, включително и в планирането. Е, смятам да допринеса максимално в тази област е, с конкретни предложения в първата половина на 2015. Европейския енергиен съюз трябва да бъде и възможност за намаляване на въглеродните емисии в економиката ние имаме цели, които създават и възможности за дружествата да осъществят економически растеж, ако подходят към тези програми интелигентно. Емисиите от парникови газове имат основно отношение към устойчивостта и Нашата индустрия трябва да разполага със съответни инструменти, за да допринася за постигането на целите за климата и енергия до 2030 година, а и след това. Ако вашата комисия има приятел господин Таяни ще изготвят становище, както разбирам, за е, резерва за пазарна стабилност, трябва да се направи така, че е, системата за търговия с емисии да бъде по-стабилна. Надявам се това да стане достатъчно бързо. Надявам се също така и е, документа за резервите на пазара да бъдат е, максимално бързо приети. Реформата в търговията с, с, в схемата за търговия за емисии трябва да бъде извършена до лятото за да можем по този начин да определим и свободните квоти за индустрията, за да не се изнасят производствата извън Европа. Вашите, ваш, вашата комисия ще се работи и по резервите за пазарна стабилност и по съответните регламенти, които имат огромно отношение към жизнеспособността на европейската индустрия. Законодателство за секторите, които не се покриват от е, схемата за търговия с емисии, там ще направим много голяма оценка за въздействието следващата година. Там ще се съдържат всички елементи в заключението на съвета от октомври, т.е. гъвкавост, е, включването на земеползването и земеделието, за да може да има и съответни средносрочни решения. Значи в работната програма на комисията ще се включат и области, които не са покрити от схемата с търговия за емисии. За автомобилния сектор там планирам да има конференция на високо ниво преди лятото, за да може да започнем да, така, размисъла за това как този сектор може да допринесе за нашата обща цел за намаляване на емисиите. Защото автомобилният сектор е ключов за европейската индустрия и всяка стъпка, която предприемаме, трябва да бъде е, много амбициозна, особено за борба с емисиите. В такъв смисъл трябва много да разговаряме с сектора, да има консенсус, за да не го поставяме и в затруднено положение. За това ще проведем тази конференция на високо ниво с участие и на евродепутати, за да чуем на международно ниво какви, какъв е опита от прилагането на новите цели, какво правят конкурентите, как какви са техническите възможности е, за бъдещи развития, как и да подходим ние. Ние до голяма степен раз, разчитаме на огромни количества внос на енергия, повече от половината от енергоносителите, които се потребяват в Европа, са от внос – и е, намаляването на нашата енергийна зависимост всъщност дава възможност за създаване на економически растеж и работни места в Европа. Освен, че ще разнообразим доставчиците си, трябва, ние трябва да променим и моделите си на потребление. Тук основен елемент е енергийната ефективност. По-ефтината енергия или най-ефтината енергия е тази, която не потребяваме. И само 1% економии в потреблението на енергия означава, че можем да намалим вноса си на газ. И ако успеем да повишим енергийната ефективност до 30%, до 2300 година можем сериозно да намалим носа на газ. Директивата за енергийна ефективност вече е в действие. В момента работим на, по третия енергиен план до 2017 година. Също ще представим а, при разглеждане на директивите а, за енергийна ефективност, за да могат домакинствата да осъществят спестявания в размера на 10 милиарда до 2017. Също така трябва да засилим и е, начина на информиране на обществото, така че е, да можем да ангажираме е, обществото в е, усилията ни за спестяване на енергии, за енергийна ефективност. Тук евродепутатите могат да играят ключова роля за разпространяване на информация. Това може да се случва и е, в различни кампании. Доста се говореше за директивата за екодизайн, даже имаше подигравки, но всъщност това е един изключително добре работещ инструмент. Вярно, в някакъв момент може да са допуснати грешки в списъците с изделия, които са включени, но че ще се намалят сметките на потребителите, това е сигурно. Значи, може би може да се подобри и директивата, но тя е добра. За енергийните източници и възобновяемата енергия Европейския съюз трябва да бъде номер едно в намаляването на вноса и заместването му с енерги... Е, възобновяеми източници. Това ще намали и емисиите от парникови газове. Работим също по въпросите на технологичните иновации. В въвеждането на възобновяеми енергии в енергопотреблението в Европа е изключително полезно. Ние трябва да ги интегрираме напълно в националните системи. Затова трябва да има интелигентни преносни мрежи и връзки, както и технология за съхранение на енергия. Трябва обаче да бъдем и реалистични. Ние имаме нужда от други източници на енергия. Безобновяемите е, източници дават възможности за производство на енергия и те трябва да бъдат е, развивани, но имаме нужда и от други източници. Това са, дами и господа, предизвикателствата пред нашата политика за енергийна сигурност. За нас много важно е и външното измерение. В такъв смисъл трябва да има много високо ниво на координация. Така много добър пример за това е пакета за зимата, така наречен. Той ще даде възможност да възстановим и доверието за постигането на тези мерки трябват постоянни усилия от страна на всички. Нашата енергийна политика и нейното външно измерение ще е основен елемент от политиката на Европейския съюз. Усилията ни за диверси... диверсифициране са също ключови. Ние трябва да правим това така, че да има полза всички европейци да се възползват от подобна политика. Европейската а, стратегия за енергийна политика, убеден съм, че резултата ще бъде, резултата от вашия доклад ще бъде много важен. Ще оставам на разположение да дискутираме в подробности тези неща в бъдеще. И накрая искам да е, спомена накратко решението на руските власти да прекратят проекта Южен поток. Ще огледаме въпроса много внимателно, но мога да кажа, че когато е взето вече това решение, единственото, което трябва да направим първо е да осигурим енергийна стабилност в източна и, запад, и южна Европа и тяхното интегриране в европейските мрежи. Тук е, има много, което трябва да се свърши по Южния коридор. Много са предизвикателствата, които се изправят пред нас и ние ще направим всичко възможно, дами и господа, да се справим с тях. Благодаря, уважаеми господин комисар. Отговаря за климата и енергетиката. И сега нашите координатори колегите от името на политическите групи, от името на НП, колегата Карич. грация с господин Канете. Това е моя испански. Само това мога да кажа на този език и ще продължа на английски, който съм убеден, че разбирате много добре. Много интересна, широка програма, но на мен ми се иска да се спра на един от аспектите, засегнати от вас, свързан с точно това, което обсъждахме преди да дойдете, доклада на господин Селдарга за енергийната сигурност. И да го обвържа и с целите ни за въглеродния диоксид. Различни са ситуациите в нашите държави. В Латвия, моята държава, подобно на Швеция, имаме около 30% възобновяеми източници и 66% зависимо от руски доставки. Така че там сме пък съвсем зависими. 100% от гъста идва от а, Русия, а пък а, съставлява една трета от потреблението. Тоест нашата държава е на пълен, пълен парадокс. От една страна много зелена енергийно, от друга страна много зависима като доставки. Има други, като Полша, например, които не са чак толкова зелени, нямат изобщо толкова възобновяеми източници като нас, но пък тези твърди горива, които се потребяват, които се употребяват, 60% идват от Русия. Но в Польша Полша има и въглища, които, знаете, а, не са добре по отношение на въглеродния двуокис, но пък не се налага внос. Франция, Польша и други имат според геологичните а, карти много ресурси като шист шистови ресурси. Във Франция няма да се експлуатират тези ресурси. В Польша може би се взима решение за това да се експлуатират. По отношение на енергийните доставки, как смятате да се балансира необходимостта за по-малко внос, необходимостта да има конкурентни цени на промишлеността и енергетиката с необходимостта нашите предприятия да бъдат конкурентоспособни. Това е труден момент, трудно е да се балансират тези нужди и в последните пет години в парламента наистина много силно се съсредоточихме върху екологичния аспект на енергетиката, но ако разгледаме другата страна, ще видите много сериозни противоречия по отношение на енергийните нужди, нуждите по отношение на а, разходите. Възобновяемите източници са чудесни, но ние дори с 33% не можем да осигурим всичките си енергийни нужди по този начин. Благодаря. Колегата от е, социалистите и демократите има думата господин Ника от Румъния казва Буена Стардес и продължава народния си език, казвайки, че неговия език е почти толкова красив, колкото испанския. Господин комисар, наистина много дейности предприемате, за да стигнете до бързи резултати скоро предлагате а, много действия, но основната критика обикновено е, а, че има а, забавение и бюрокрация. Все пак искам да кажа, че ще имате нужда от много по-конкретен план за действие. Ще говоря за енергийната ефективност. Вие а, казахте и ние всички знаем а, за потреблението, енергийното потребление – което е свързано с отопляването, климатизацията според сезоните в Европа. Проблема с преразглеждането на директивата за енергийната ефективност е неотложен, тъй като как иначе можем да приемем фактура за енергетика с 30% по-висока от досега трябва всички да проведем един а, е, сериозен диалог в това отношение. Не би следвало енергетиката да е лукс в Европа. Не може да е лукс да се произвежда стомана заради или продукти от стомана а, е, заради цената на енергетиката. Или пък да се а, е, жертват екологичните стандарти за това. Един друг интересен въпрос. Инвестициите в научно-изследователска дейност. Вие доста говорихте, включително за автомобилната индустрия. че днес в Европа се купуват по-малко автомобили, защото проблемът с електричните автомоб... електроавтомобилите е, е малкото възможности за зареждане, но могат да се намерят различни решения. Още две неща. На пълно място не смятам, че цените на турбините, вятърни или а, соларните панели са достатъчно ниски. Те са високи и се превръщат в а, луксозен продукт. Какво може да се направи за тези инсталации? Може да се говори за конкуренция тук. Какво смятате вие? Дали да има фиксирани цени или това не е подходящо за този пазар? всеки случай може да разчитате на нашата подкрепа за осъществяването на вашия план за действие. Подчертавам тези няколко аспекта, защото смятам, че а, за нас всичко това представлява наистина сериозен а, интерес. Колегата Бареков от името на ЕКАРЕ има думата. I speak my uh, born language, Bulgarian. Здравейте, господин комисар. Поздравявам ви. Ще ви върна към темата, която вие сам анонсирахте, за което аз ви благодаря, а именно едноличната позиция на руската държава, казана от президента Путин, сюрпризирала както колегите в Европарламента, така и българската общественост, че еднолично Русия смята да прекрати проекта Южен поток. Днес нееднократно беше казано от е, колегите на изслушването преди вашето идване, че Русия не е надежден доставчик на енергия за Европа. Благодаря за вашето твърдение, че от тук насетне приоритет на комисията ще бъде енергийната стабилност в източна и южна Европа. По-конкретно имам и питане към вас каква е нашата стратегия като Европейски парламент и Европейска комисия за компенсиране на енергийния недостиг от спирането на проекта? Каква е позицията на Европейската комисия относно проекта Южен поток? Има ли вариант този проект да продължава, защото днес четем от изявление на вашия колега Шефчович, че преговорите между двете страни биха могли да продължат. И има ли опасност господин Путин еднолично да пожелая да промени маршрута на проекта Южен поток, минавайки през Турция и заобикаляйки втората най-южна държава на Европейския съюз – България. Благодаря ви, имате нашата подкрепа в е, усилията, които обявихте в е, енергетиката и екологията. Благодаря сега от името на Алди, от името на либералите, господин Видал. Благодаря, господин Юнкер представи своя инвестиционен план миналата седмица, който трябва да е в посока на частни инвестиции за европейската економика. Разбира се, Европа има нужда от инвестиции и в момента именно тази липса възпира нейното развитие. Ето защо е разбираемо, че много от настоящите членове на комисията говорят за това да се насочат тези инвестиции именно в техните области на отговорност. Е, мисля, че вие като комисар сигурно ще сте част от тези 300 хиляди, за които се говори, особено по отношение на енергетиката, така че да се намалят нашите разходи за енергетика. Учитайки економическата криза, Нашите приоритети трябва да са осигуряване на достъпна енергетика и за гражданите, и за предприятията. Една от стъпките за постигане на тази цел е да имаме истински вътрешен пазар на енергетика. Нещо, което се радва на общо съгласие от всички страни и въпреки това има големи липси. Например, Не можем да имаме енергиен пазар общ, ако има несвързани с а, общите а, потоци и държави. Иберийския полуостров, например, как може да се насочат тези а, инвестиции в проекти за изграждане на такива взаимовръзки и необходимата инфраструктура? Наша цел в тази комисия парламентарна е да подобрим и климата за малките и средни предприятия, за които не трябва да забравяме, че се 99% от економиката в Европа, две трети от заетостта в частния сектор осигуряват те. Господин Ариас Канете, може би ще се очудите, но ще говоря, а, малко ще се спра на въпроса за малките и средни предприятия. Трудно е в тези проекти да се включат МСП, но това не е единствения начин да гледаме на този въпрос. Големите компании също трябва да споделят тези отговорности, когато приемат своите концесии. Говорим за економически проекти, но във всички економически сектори има един общ модел – на действие, а именно все повече МСП, които въвеждат изключително новаторски методи на действие. И така, тези външни предприятия, които аутсорсват своята работа, знаем, че може да се говори за една тенденция за аутсорсинг, изнасяне на дейността, те трябва също да отразяват в своите проекти духа на времето и ние също трябва да направим така, че да има прозрачност в дейността на тези големи компании. Вие също така споменахте, че ни е нужна стабилност на доставките. Споменахте преустановяването на Южен поток. Аз бих искал също да задам този въпрос, защото и аз се по притесних. Всъщност не съм се притеснил, вие всъщност се опитвате да ни а, успокоите, но това все пак е повод за притеснение. Затова искам да знам според вас какви ще са точно последиците от това решение на Русия. Благодаря много. Колегата Явор от Зелените. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. А сега да минем на нещо абсолютно различно. Господин комисар, един инцидент бе докладван а, в украинска ядрена електроцентрала. Мога да предоставя да споделя. можете ли да споделите някаква информация, която е различна от информацията предоставена в медиите? Комисията има ли допълнителна информация за този инцидент, потенциално замърсяване ядрено? Въобще, уведомени ли сте за някакъв инцидент в тази ядрена електроцентрала? Благодаря, колега. От името на ГУЕ госпожа Лопес Гермео. Добър ден. Благодаря, господин председател господин комисар. Възползвам се от възможността на този диалог да повдигна въпроса за индустриите, които са енергоемки, например металообработващия сектор. Миналата седмица в пленарната сесия в Страсбург говорихме за трудното положение на стоманената фабрика в Италия. Научихме тази седмица, че и Алкоа в моята държава и, и вашата държава, друга фабрика, е за засегната по същия начин. Много работни места са поставени под опасност и то в области, където има високи нива на безработица, така или иначе. Може би това би било голяма загуба за индустрията, а също така и за работещите в Европа. Ние губим промишлеността си, а тя е една от най-ефективните в целия свят по отношение на въглеродни емисии и други замърсяващи емисии. Ние подкрепяме амбициозна стратегия за енергийна ефективност, но това трябва да върви ръка за ръка с допълнителна стратегия, така че е, екологичните стандарти да са равнопоставени и за вноса, което в момента не е така. Либерализира се електрическия сектор по своето естество. Е, това клони към е, олигополи в този сектор. Вие, между другото, бяхте съучастник на правителството в Испания при изграждането на законодателството, като се даде приоритет на няколко оператора, които нямат нищо общо с приоритетите, които въжат за гражданите, което пък доведе като пример Алкоа да затвори а, своите обекти. Това са едни олигополни а, системи, които а, насърчават цени под себестойността. Да се надяваме, че тази политика няма да въжи за останалата част от Европа, така че не бива да се използват опасни форми на енергия. Ние а, трябва да имаме продуктивен модел, който е диверсифициран под публичен контрол, което обаче не подкопава индустриалната база. И а, това е принципа, който се надяваме да бъде застъпен в стратегията на комисията. Вместо да възстановяваме контрола върху стратегически сектор енергетиката, трябва да се фокусираме върху инфраструктурните проекти, което пък означава, че електрическия сектор няма да е в ръцете само на няколко оператора. Тази политика, каквато е по-настоящем, ако продължи, ще доведе до загуба на много работни места. Благодаря колегата Дарио Тамбурано от името на ЕФДД. Господин комисар, Благодарим за презентацията, която направихте. Искам да се съсредоточа върху няколко интересни неща. Как виждате механизма за търговия с емисии, еко, етикета и така нататък. И устойчивостта и ефективността на пазара за търговия с емисии. Тази система за търговия с емисии ще бъде коригирана. Тя не работи не работи добре, защото представлява инструмент за финансова спекулация. Не работи, защото световната търговия се променила от времето, от когато системата беше разработена. Има държави, присъединили се към Световната търговска организация. Това са места, където не се приема системата за търговия на емисии. Тоест, местата, където се произвеждат стоките, там където се потребяват, връзката между тях е изгубена. Може да се изненадате, че има членове на тази комисия, които са екологично настроени. Те може да поискат изцяло да отпадне системата за търговия с емисии и да предложат данък за въглеродните емисии, където са, се изчислява въглеродното съдържание във всеки продукт, който се консумира, независимо къде е произведен той това не е протекционизъм. Това би означавало, че европейската индустрия ще бъде поставена на равни нога с международния пазар и ще се избегне навлизането на чуждестранни продукти вътре в Европа, които подкопават съответно ефективността и резултатността на нашите компании. Аз ще работя заедно с изследователи в Италия италиански учени а, проучват въпроса с такъв данък и се надявам да ми дадете възможност да срещна с вас в бъдеще да обсъдим този въпрос. Благодаря ви. След всички изказали се от страна на нашите координатори, искам да помоля комисаря да даде отговори и да направи забележки по чудото. Много ви благодаря. Мисля, че бяха зададени много важни въпроси. Положението в различните държави членки е наистина различно. По отношение на техните доставки и сигурността, някои са много зависими, други имат пък повече възобновяеми в енергийния си микс. Някои пък имат много тясно обвързани електрически системи с тези на трети държави. Това е вярно, но какво може да, гарантираме да, да направим, за да гарантираме по-голяма конкурентно способност сред държавите? Първото нещо, по което трябва да се разберем, че трябва да се гарантират всички необходими междусистемни връзки в Европейския съюз. Това са общите проекти, проекти от общ интерес, така че да се гарантира интегриран, истински единен пазар, където енергията, газа, електричеството циркулират свободно. Това мисля, че е основното предизвикателство. Очевидно е, че инвестициите ще възлизат на милиони и милиони. От друга страна трябва да се борим с монополите при доставките и единичните доставчици. Виждаме с Украина проблемите, какви, какви проблеми се получават, когато кранчето бъде спряно. Цялата економика е задушена. И това е ад през зимата. Така че трябва да има диверсификация на доставчиците. За щастие разработваме мрежа от доставки на втечнен природен газ, което означава, че ще има альтернативи. Бяхме зависими много от руския газ. Имаме много по-малко доставки на газ от, южния, от Южното Средиземноморие. Трябва да имаме по- голяма интеграция на пазара, ако искаме да, им, да, да имаме наистина а, интегриран енергиен пазар, първо трябва да се съсредоточим върху инфраструктурата, второ а, между върху мрежите, така че самите мрежи да са взаимосвързани, мрежите да са оперативно съвместими, но също трябва да работим по регионалното сътрудничество, което до момента е функционирало много успешно, но само заради това, че е работило успешно в две или три а, региона, в южните държави или в Балтийските, ние трябва да продължим тази интегрираност, трябва да гарантираме, че процедурата за ценообразуване е много по-прозрачна и ценовите разлики да се намалят. Това ме води а, до казаното от а, говорителя на ГУЕ. Проблема с олигополите и монополите в една държава членка, в Испания. Може би се оплаквате от ситуацията в Испания, но има и други държави, които изпитват проблеми. Има и държави, където има различни компании, които се конкурират помежду си. Ние искаме единен пазар, където електрическите и газови компании се конкурират на пазара и потребителите са онези, които избират. Може да имате една компания, но тя не може да постигне монопол навсякъде. В една държава може да се постигне монопол, но в друга държава може да има 7 компании. Ако има 30 в цяла Европа, които се конкурират с физически взаимовръзки, с тарифи, които са сходни, тогава се надяваме, че в такъв момент във времето ще постигнем единен пазар, който ще бъде конкурентен по отношение на доставките, по отношение на предлагането. Това ще бъде трудно. Направили сме известен напредък, но а, трябва да продължим и по-нататък. Когато говорим за системи на управление, трябва да изградим елемент на гъвкавост, така че да се вземе предвид действителната ситуация в различни държави членки. Не може да задължим всичките да подпишат едни и същи цели. Трябва да вземем предвид обстоятелствата и какви капацитети са налични в тези държави. Социалистическата група а, се изказаха също днес. Благодаря за политическата подкрепа. Жизно важно е да имаме подкрепа, когато работим по тези проблеми. А, представителя на, на социалистите помоли комисията да бъде интелигентна в направения избор. Аз като комисар през последните 30 дни, мога да ви кажа, че ритъма, динамиката за мен са впечатляващи. Е, плана на господин Юнкер е на лице. Работи много усърдно в комисията. Почти приключихме с е, проекта на Енергийния съюз. Работим и по много други въпроси. Така че машината работи и то много бързо според мен. А това е така, защото нуждите на гражданите са спешни. Говорихте за енергийната ефективност и възможността за преразглеждането на този въпрос. Мисля, че директивата за енергийната ефективност и а, за а, енергийната ефективност на сградите са важни законодателни актове. Мисля, че трябва обаче да гарантираме тяхното прилагане на практика. Ако погледнем в момента случаи на нетранспониране или частично транспониране на директивите, има 13 или 14 държави, които са транспонирани. Но ако погледнете пилотните проекти, които са открити, има около 20 на държави с пилотни проекти. С други думи, все още не сме достигнали 100% практическо прилагане. Няма смисъл да преразглеждаме или коригираме директива, докато тя не е приложена 100% от всички държави членки. Искам да благодаря на депутатите и да помоля те да вземат предвид е, едно конкретно нещо в директивата. Ако имате усещането, че съществува нужда да се промени в директивата нещо по, по енергийната ефективност, моля ви да ми кажете какво е то и ще разгледаме този въпрос. Моето общо мнение е, че това е много добра директива. Европейския парламент е работил също много усърдно върху тази директива и тя работи доста добре и би работи още по-добре, ако се прилага от всички държави а, членки. Господин Бареко спомена въпроса какво ще се направи след решението, най-последното решение на господин Путин и решението на Газпром да спре Южен поток. Това, което комисията казва, че взема предвид това едностранно решение и ще се опита да подпомогне ситуацията. Комисията винаги е казвала, че Южен поток не е проект, който би повишил сигурността на доставките в Европа. Това, което всъщност той правеше, да въведе още един маршрут, различен маршрут на доставка. Корено различен. Но ние не искаме да имаме само един доставчик. А това, което при тези обстоятелства комисията поиска е да се получи един начин на, на строеж евентуално на Южен поток, който да е в съответствие с европейското законодателство, с стандартите на обществените поръчки, да се ползват обществени поръчки и така нататък. Тоест да се спази при този проект европейското законодателство. Но какво се случи? Случи се това, че при а, настоящите условия проекта спря. Ако руското правителство или Газпром приемат общностното законодателство, в такъв а, случай няма да има проблем този проект да бъде продължен. Но руското правителство постави под въпрос целият трети енергиен пакет пред Световната търговска организация. Така че ако а, Южен поток не продължи нататък, въпросът е как да а, осигурим доставки, как да подсигурим а, такива доставки в Югоизточна Европа и в Централна Европа. Какво ще трябва да направим тогава? Трябва да гарантираме, че Европейския съюз да ускори работата си за интегриране на тези зони от Европейския съюз в цялостната европейска мрежа. Има много проекти от общ интерес, които могат да се а, осъществят, например, между системната връзка между България, Румъния, Румъния, Централния коридор и България-Гърция. Така че това, което може да се направи е тази инфраструктура да започне да функционира, да започне да се експлуатира, така че да има доставки до този регион. По това работим в момента. Имахме среща с нашите американски колеги като част от постоянната схема за сътрудничество по енергетиката ние ще запретнем ръкави и с тях, за да може тези проекти от общ интерес да бъдат а, изпълнени и в тази част на Европа да има енергийна сигурност. Бяха споменати и енергийните острови. А, в а, вашето експозе вие казахте по какъв начин ще се спазят а, а, ангажиментите за процентите до 2020-2030 година по отношение а, на снабдеността на тези а, острови. Вие споменахте и малките и средни предприятия. Можем да използваме а, плана за изграждане на инфраструктура между системни връзки когато погледнем плана Юнкер, ако видим приоритетните проекти, виждат се инфраструктурни проекти за междусистемни връзки, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Що се отнася до енергийната ефективност, това е една сфера, в която създаването на работни места се извършва много бързо, защото инфраструктурните проекти имат фаза на оценка, която тече 4-5 години и тъй като имате издаване на екологични разрешителни, административни разрешителни, процедури и така нататък, това продължава дълго. Но енергийната ефективност по отношение на сградите в публичния частния сектор е нещо, което може да се направи незабавно, не е нужно да се чака, така че ако поставим плана Юнкер на практика, ако го приложим на практика по отношение на енергийната ефективност, това ще създаде много работни места бързо. Това би била една бързо оборотна инвестиция и малките и средни предприятия като част от плана на Юнкер получават 75 милиона. Конкретно. От 315 милиона. 75 са заделени за малките и средни предприятия. Така че мисля, че малките и средни предприятия са взети предвид. Взета е предвид и енергийната ефективност. Вярно е, че малките и средни предприятия най-вероятно няма да успеят да участват в големи проекти за подводно изграждане на междусистемни връзки, но като кажем става въпрос за подобряване на отоплителни системи, усъвършенстване на климатизационни системи или двойно остъкляване, това е естествена сфера, в която малките и средни предприятия могат да участват. Също така беше зададен въпроса какво комисията знае за реактора в е, Украина. Информацията, която сме получили до момента е, че има проблем в някакъв трансформатор, а не в самия реактор. И в момента се извършва ремонт. И че реактора всъщност трябва да започне да работи отново на 7 декември. И също така ни беше съобщено, че няма а, нива на радиоактивност, които надвишават нормалното. Така че тази система а, на монитори в Европа, която следи за радиоактивността, не е засякла а, някакъв, а, някакво ниво, което да задейства системата за тревога по отношение на радиоактивността. Центъра за спешни ситуации на Агенцията за атомна енергия следи нещата и обаче казват, че по скалата е нула нивото на, на радиация. Ще има скоро официален доклад в съответствие с правилата, което ще потвърди тази информация. Така че това е информацията, с която разполагаме в комисията по този случай. по случая с реактора. Има също така изразени тревоги по отношение на а, конкуренцията на пазара и а, по отношение на енергийно, е, енергоемките индустрии. Аз вчера се срещнах с представители на такива индустриите изразиха своите тревоги и попитаха какво можем да направим в Европейския съюз. В краткосрочен план трябва да вземем предвид тази промишленост, която е енергоемка. Разпределението трябва да го гледаме като част от търговията с емисии, но цялата енергийна политика ще се развива като едно и в крайна сметка се надяваме да доведе до намаляване на стоеността на енергията. Ако има обща конкуренция между операторите, цената на енергията ще спадне. Ако увеличим броя на доставчиците, ако имаме повече диверсификация, това би било по-практически осъществимо. Така че ако имаме по-голяма конкуренция, ако има повече економии, това се опитваме да постигнем, да имаме по-устойчива система с по-ефтина енергия и това би било по-лесно постижимо, ако имаме изграден вътрешен енергиен пазар. Освен това, ако можем да засилим покупателната си способност и комисията също разглежда това, ако също можем да гарантираме, че а, има конкуренция при международното право, тогава можем да повишим покупателната способност на някои оператори на държави членки и да се получат по-добри условия чрез обществени поръчки. Тази тема в момента се проучва и комисията ще направи съответните препоръки, като дойде подходящия момент. И получихме много силна критика по отношение на а, системата с търговия с емисии. Когато на времето се гледаше как да се постигне целта за по-низко въглеродна економика и се повдигна въпроса дали трябва да има а, данък върху въглеродните емисии и така нататък, ние имаме доста по-софистицирана система. Тя е свързана с много неудобства, както бе чуто и по време на изслушването, но системата за търговия с емисии се подобрява с измененията по отношение на пазарните резерви. Тя още повече се усъвършенства и ще ни даде възможност да преминем към економика с по-низко въглеродно, въглероден отпечатък, което може би няма да се стигне до налагане на данък върху въглеродното съдържание. Господин Федерели, заповядайте, имате думата. Следващ рунд на въпроси и отговори. Uh, so much, Chair, Благодаря, господин председател. Благодаря, комисар Каняте, за изчерпателните отговори. От групата Да имаме известни безпокойства за а, слуховете с а, така а, ски списъка на Юнкер. Пакета за управление на качеството на въздуха. Говори се, че той ще бъде спрян следващата година. Ние, се оча... Ние очаквахме да работим по тази тема в парламента. Аз работя в комисията ИТРА по тези теми и искам да знам какво се случва. Да продължаваме ли или да спрем? За нас е, тази тема е много важна и за здравеопазването, и за околната среда. Целите 2300 ще има ли законодателни предложения от комисията следващата година? За постигане на целите, формулирани от комисията, които до известна степен бяха потвърдени от съвета. Ние трябва да започнем и ние да мислим как да работим по тези въпроси тук в комисията. Госпожа Бремт. Ван Бремт, yes. Thank you, chair. Yeah. Um, uh, want to... Госпожа Ван Бремт. Искам да ви задам въпрос, господин комисар, съвсем конкретно. Първо, вие Казвате, че следващата година ще направите оценка на въздействието на областите, които не са покрити от схемата за търговия за емисии. Обаче конференцията в Лима започна в подготовка на срещата в Париж. Ние винаги сме казвали, че като Европейски съюз трябва да даваме пример и да поемем своите отговорности за борба с климатичните промени. Това ще ни даде и много по-голяма тежест в преговорите с другите райони от света. И за това действително е много важно да имаме конкретни цели за сектора, покрит от схемата с търговия с емисии и за тези, които не са покрити от него, като например транспорт комисията ще е тази, която ще реши, но според мен много скоро трябва да се започне с тези оценки на въздействието. После климатичните цели за Лима и Париж. Не всички страни членки към днешна дата са изпълнили ангажиментите си за а, даване на вноски в а, фонда за а, стимулиране на зелена економика. Знам, че някои са. Аз знам какъв е случай за Белгия. И е много жалко, че това не е направено, защото за развитите страни трябва да тръгнат в тази посока. И въпросът ми е какво ще направите за тези страни, които не са си е, спазили ангажиментите за фонда за зелени енергийни политики. Белгия се надявам, че ще си спази този ангажимент възможно най-скоро. Ван Бремт и next speaker, мадам Киртон Даулинг. Благодаря, госпожа Киртон Дарлинг. Благодаря. Благодаря за уводните думи, господин комисар. Много е важно економиката ни да намали емисиите от е, въглерод е, и не знам как ще осигурите възможността да се осъществи този превод. След Канкун не сме видяли нещо, кой знае какво да се направи. Какви ще са доста... така, достатъчно ефективните сценарии развитието на технология за улавяне и съхранение на въглерода? Аз идвам от регион, където десетки и хиляди работни места зависят от енергоемки е, индустрии и е изключително важно да се започне работа по съхраняване и улавяне на въглерода. В Европа това е, е ключова дейност. До каква степен смятате, че улавянето и съхраняването на въглерода – ще бъде основен момент в работата ви следващата година, особено свързано с разработването на нови проекти. Сега давам думата на колегата Клод Турмес. Благодаря. Благодаря, господин комисар за общо очертаните ви намерения. Енергийната сигурност и цялата дискусия около нея. Аз не споделям анализа на господин Каримс. Не, проблема не е. Проблема е в сектора на отоплението а не на енергопроизводството. Защото в края на кращата изгарянето на въглища е това, което създава замърсяване. И Путин е готов да остави хората да се измръзват в къщите, но ако имаше е, системи е, за отопляване с газ, който може да бъдат превключени на биогаз, това не би е, било проблем. Трите балтийски страни от, вече не могат от 5 години или 2-3 години да се споразумеят за е, общ терминал за втечнен газ. Е, според мен е, трябва да се облягаме на фактите, когато коментираме проблемите. А, не знам дали е, трябва да се прави връзка между възобновяема енергия и енергийна сигурност. Единствените, които, единствената страна, която е, е постигнала прогрес, е Португалия. 93% е, имаше зависимост тя от други енергии, сега 80%. Защо? Защото работеше за възобновяеми енергии. А също връзката с възобновяемите тук е, трябва да се направи и с износа. Международната агенция за електрическа енергия в доклада показа, че инвестиции, най-големите инвестиции се правят в вятърна енергия и в енергия на приливните вълни в момент. Какво правите вие? за европейската индустрия за слънчеви панели, която вече бе бита от китайската такава. В щатите, щата Нью Йорк е, е отпуснал 753 милиона заем за технология за е, електроуреди, които, телевизори, които спестяват енергия. Това са, са неща, които могат да се правят е, като изследвания в е, Европа. Извинете, не телевизори, а фотоволтейци. И следващото поколение фотоволтаици също трябва да се разработват при нас, защото в противен случай ние няма да можем да произведем дори 20% от необходимите фото, фотоволтаици в Европа. Благодаря, колеги. Много са интересни въпросите, но все пак придържите се в рамките на две минути е, на задаване на въпрос. Още 11 души са се записали да се изкажат, господин Копланд. Благодаря. Съвсем накратко. Благодаря и на господин комисаря. Имаме тройна дилема. Сигурност, е, надежност и климатични промени. Единственият начин да решим тази е, трилема е да изграждаме Европейски енергиен съюз. Имаме технологиите, това е важно. Но искам да ви попитам, вие а, смятате ли да работите по системите за локално или свързано отопление или знаете, че все пак производството на топлинна енергия е голям голямо перо с много разходи. Там също трябва да има повече ефективност и възобновяем, употреба на възобновяема енергия. В момента с съществуващите мрежи в много страни членки всъщност са възпрепятствани да излязат на пазара и да се осъществи един, единен пазар на енергията. Какво смятате вие да направите в краткосрочен план? А директивата за етикетирането също е много важна и е, дизайна на индустриалните стоки. Аз лично подкрепям усилията на комисията в това отношение и накрая сградите. Много е важно също и тази тема. Там трябва да се работи много по-бързо, когато става въпрос да настояваме пред страните членки да постигнат съответните резултати, които се очакват от директивата за ефективност на сградите. Следващия оратор. It's very good that we have this... Госпожа Виркунен. Благодаря за възможността да обмендим мнение преди да решите работната си програма в комисията. Искам да попитам рамката за 2300 и е, директивата за промяна на земеползването и пакета за климата и енергетиката. Ще има ли е, за транспорта е, цел за възобновяема енергия до 2300 или, 300 или след 2300? А също имахме сериозни основания да имаме дискусия за тези индиректна промяна на земоползването и когато вече в новата рамка не се правят никакви връзки с целите за 2300, какво законодателство всъщност ще дойде до нас в парламента? Беше ни обещано от комисията, да се работи за по-добро администриране. А, говори се, че търсиме повече инвестиции в Европа, дружествата да я инвестират в зелена економика. Но те имат нужда от стабилна рамка за инвестиции и да могат да виждат и малко по-далеч, не само след няколко години, ако ще се инвестира в възобновяеми енергийни източници. Така че е време да, да работи по директивата за индиректната смяна на земеползването. Herr комисар, хап, ähm, mit Уважаеми господин комисар, зарадвах се, че казахте, че не искате да продължавате да правите нови предложения, а да видите а, какво а, става с вече съществуващите, така че да се подкрепят а, те приоритетно енергетиката, енергийните а, разходи, са много важна част от развитието на економиката. Но не казахте много за климата и енергийната ефекасност. Дали трябва да разглеждаме политическите решения като по-трудни за промишлеността, дали не пречат на конкурентоспособността на европейския бизнес. Задавам си въпрос дали не бихме могли да разгледаме и други енергийни източници в Европа, вместо да ги забраняваме или да не им обръщаме внимание. Говоря за газ, въглища, какво ли още не. Къде виждате бъдещето тук? Можем ли наистина да промотираме ефективни невъзобновяеми източници? Не е ли много скъпа тази система? Не се ли вливат в нея изключително много усилия? Не може ли по друг начин да подходим? Говорихте и за директивата за екодизайн. Господин Тиманенс и други говориха за това как да се а, разглежда всичко това, как да се свържи с еко дизайна е моят въпрос. Господин Зорини, има думата. Благодаря много, господин председател. Здравейте на всички. Здравейте, господин комисар. Структуриране е диалога и вашето представене беше по една структурирана програма. Аз бих казал, че допълнителното ви изказване трябва да се е, включи в една брошура и да се преведе на 23 езика, защото е много фундаментален труд за това какво трябва да се направи в следващите години. Искам да кажа, че в Лима и след това в Париж няма да говорим само за енергийния модел, макар че така изглежда от нашия разговор. Напротив, един нов модел за обществото ще обсъждаме, един нов економически модел, свързан с този нов модел на обществото. И всъщност цялото бъдеще на Европа зависи от това, тъй като настоящия модел на обществото е остарял и трябват нови модели и за економиката, и за обществото. Така че говорим за взаимовръзки, не само връзки, а взаимовръзки, интелигентни взаимовръзки в Европа с една добавена стойност. Говорим за е, нововведения в е, промишлена Европа, електроавтомобили, зарядни устройства. Европа беше лидер. И в Португалия се работи по това. Успяхме да постигнем резултати. Увеличихме възобновяемите източници. Имаме национална мрежа от електромобили и но ни е нужна още по-голяма заетост и още по-голям растеж за Европа. Следващата ораторка има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Канете, говорихте за схемата за търговия. Както знаете, има вече подадени изменения и има загриженост от няколко политически групи в ИТРЕ, в нашата комисия, че включването няма да позволи на механизма за включване на пазара да действа адекватно в рамките на схемата за търговия с емисии. бих подкрепила колегата Дарлинг за това, че а, улавянето и на съхраняване на въглерод е много важен момент за Обединеното кралство, както за социалните партньори, така и за промишлеността и с задоволство ви чух да говорите за намаляване на цените на енергетиката и за семействата и за общностите в нашия регион, северо-западна Англия бедността по отношение на енергетиката е много сериозен проблем и аз бих искал да чуя малко повече за това как предлагате да се реши този реален проблем. Благодаря. Колегата Мартан има думата. Благодаря, господин председател. Здравейте, господин комисар. Искам да задам въпрос доста целенасочен и прецизен, за да се постигнат целите, които сте поставили Искам да знам дали може да ни кажете какви ще са критериите за целенасочване към тези нива. Дали ще говорите за максимизиране на някои от ресурсите и какъв ще бъде подхода. Дали е европейски или ще има а, някакво събиране на национални програми. Що се отнася за енергийната ефикасност, вие говорихте за фонда а, от а, 75 000 милиарда, извинявайте. А, какво включва това? топлиното а, възобновяване на м, сградите, включвали са там. Говорихме и за плана Юнкер, за постигна тези цели, как да си зададем въпроса за въздействието на плана Юнкер, защото 21 милиарда са гарантирани, но те ще бъдат а, разпределени в различните а, теми и теми, как а, смятате, че ще се отрази на вашите а, области на отговорност разпределението на тези средства. Ума, думата има госпожа Кастиловера. Здравейте, господин комисар. Радвам се, че сте сред нас. Искам да започна с това да привлека вниманието ви, че ние сме комисия парламента, посветена и на промишлеността. Така че а, изходната точка трябва да е свързана с промишлеността и когато говорим за нея, има един много а, важен подход, а именно, че възобновяемите източници са промишленост сама по себе си. Индустрията на възобновяемите източници. Така че ако имаме енергийни енергийно интензивни промишлености и именно за тях се развиват много компоненти. А и за самата промишленост на възобновяемите източници се разработват продукти от други промишлености, в които се произвеждат въпросните технологии. Казвайки това, господин комисар, смятам, че е много важно енергийно ефективните компании и сектори като част от своето развитие да обръщат много внимание на енергийната ефективност. Има усилие да се постигне това, но знам, че в по-стратегическия план на комисията, когато се опре до енергийна ефективност, става въпрос не само за публично-частните, публичните или частните сгради, но да има и конкретно разглеждане на секторите, които потребяват най-много енергия. Важно е да има ефективност и в тази област и смятам, че комисията трябва да въведе това като идея. Това е много решителен момент. Благодаря. Ще заместник председател има думата. Сега. Само един въпрос от мен, господин председател, господин комисар. Наистина ли смятате, че е възможен един общ енергиен пазар, ако всяка държава взема решение за своя енергиен микс? Благодаря. Благодаря, госпожа Кабезон Луис. Благодаря, господин председател. Господин Каниете, както знаете, има една а, испанска фирма, която беше спомената и в а, Обединеното кралство има такива, но Гав е една фирма за а, чисти източници, свързани с въглешните ресурси, но които се занимават и с улавяне и съхраняване на въглерод. 50% от финансирането идва от национално европейско финансиране и смятам, че е много добро предприятие по отношение на своите резултати от 2011-2012, но явно ще трябва да бъде затворено по а, причини, за на... свързани с начина по който се разпространява електроенергията, не специален режим, а обичаен. И през декември имахме един кралски декрет а, за използването на местни въглища И комисията в своето съобщение защити този вид технология, но явно нищо не се прави, така че не знам дали вие смятате, че би следвало да направим така, че да има европейски регламент за именно такива случаи, които имат добавена стойност. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо за енергийните цени. Благодаря, господин комисар, за а, този първи обмен на становища. Смятам, че имате добър подход за изграждането на правилното законодателство. Но това, което ни казахте, не е много напредничаво. Говорихте за взаимовръзки, но дали ще има време и парични средства да се изградят те? Това само по себе си е една заплаха. Говорихте и за несигурни източници на енергетика, като Русия. Това е един несигурен, ненадежден доставчик. Знаем за провала, свързан с Набуко. Искам да задам въпроса, господин комисар, дали не е настъпил момента да разгледаме отново варианта с въглищата. Знаем, че съществуват а, вариантите за улавяне и съхраняване на въглерод. Има нови технологии за изгарянето на въглищата или пък да разгледаме а, варианта за ам, шистовия газ в Съединените щати. Се твърди, че това може да се осъществи спазвайки екологичните норми. И така, нека преразгледаме тези елементи отново и да видим дали можем да развием промишленост на базата на такива енергийни източници, така че да има а, повече енергийни източници в Европа. Благодаря, господин комисар. Ще се върна на въпроса за Южен поток. Преустановене е, проекта, а Юго-Источна Европа има нужда от такива доставки. Украина също е изправена пред много сериозни проблеми и въпроса за автономността на доставките е важен за цяла Европа. От, е, източна, е, от източното Средиземноморие трябва да има някакви източници. Беше зададен въпрос, на който вие не отговорихте изцяло. Израел, Кипър, Гърция. Дали ще има такъв тръбопровод от Кипър в посока на Европа, който допренесе за сигурността на доставките в Европа. Знаем, има източници в а, Кипър, както и на други места в Средиземноморието. Вие като комисарка гледате на този въпрос? Обмисляли сте такъв проект, който ще допренесе сигурността на доставките в Европа, особено в Южна и Юго-Источна Европа? 30 секунди за господин Тамбурано. Да, аз съвсем кратко ще се изкажа. Господин комисар, вероятно има проблем с превода, защото Италия и по отношение на а, произволното налагане на някакви мерки, докато пък съответно налагането на данък върху съдържанието на въглерод е много конкретно нещо комисаря има думата, защото приключи списъка с изказващи се с въпроси и отговори, с въпроси и коментари, така че заповядайте за кратки отговори. Искам да кажа, че стандартите по управление са нещо, което искаме да приложим в първата половина на 2015 година. Тези стандарти за управление ще регламентират начина по който ще проследяваме степента на спазване на съответствие на всеки етап на поемане на ангажименти, така че до 2020 година да се направи каквото е планирано. Разбира се, трябва да осъществим проучване за въздействие върху околната среда, защото, а, извинете, за оценка на въздействието, тъй като а, трябва да сме а, наясно, че задълженията трябва да се определят спрямо съответните сектори. Трябва да осъзнаем економическите и социални последствия от регулациите, които налагаме върху различните сектори. господин Роял по отношение на политическите решения и тяхното влияние върху цените. Трябва да анализираме всички фактори, които имат въздействие върху цените на, енергията. По отношение на задължения от една страна, които са непосилни за сектора, към концентрацията, към единичните доставчици, концентрация на пазара, липса на взаимовръзки, еко, дизайна и така нататък. Очевидно е, че може да се допуснат грешки при един продукт. И може така реки от а, подигравки да се изсипат върху екодизайна, но въпреки това много спестявания са реализирани за потребителя, ефективности при продукцията и така нататък. Ние подкрепяме и насърчаваме тази индустрия. Виждаме, че те имат значение и в международен а, план. Това, което аз, аз днес се опитвам да, ви, да, да направя е да ви разкажа за мерки, които могат да се доразработят в по-големи детайли в работната програма на комисията. В момента ви давам само общите насоки, а вече по-нататък на по-късен етап ще се развият нещата в работната програма на комисията. По отношение на Лима, нов економически а, про, продукт или като процес в Лима и в Париж трябва да засилим имиджа в целия свят, така че да не се увеличи температурата с този мащаб с 2%. Ние ще поемем ангажименти за намаляване на въздействието, така че да няма увеличение повече от 2%, 2 градуса на температурата. Спомена се също така от госпожа Грифин за 2017 година и очакване на резултатите зависи, когато резултатите са добри, колкото по-рано реагираме, толкова по-добър сигнал изпращаме към индустрията и към иноватори. По отношение на улавяне и съхранение на въглерод, в Европейския съюз има проблеми по отношение на проектите, които са изпълнени. Тези проекти не са достигнали степен на зрялост и трябва да продължаваме да се опитваме да насърчаваме демонстрационни проекти на, в голям мащаб, като се гледат разходите и да се покаже, че а, подземното съхранение на въглерод е безопасно. Също така трябва да гарантираме, че имаме транспортна инфраструктура трансгранична. Също така трябва да увеличим познанията си за общия капацитет за съхранение на въглероден двуокис в Европейския съюз, както и да локализираме географски нези области в Европейския съюз, където би могло да се формират такива зони за съхранение. Такава инфраструктура е жизноважна. Въглерода е нещо, с което ще трябва да живеем в следващите години. Трябва да разработим технология, която да използва въглерода по възможно най-добрите условия ако не се намалят емисиите на въглероден двокис, трябва да повишим технологиите за улавяне. По отношение на Китай и Съединените щати, те финансират много големи проекти за улавен на въглерод, като се гледа жизненовъжността и жизненоспособността на тези проекти, като в Европа също ще гледаме подкрепа на такива проекти. Госпожа Кастилио не бива да обърква факта, че тази комисия и по промишлеността, но околната среда е свързана с индустрията и обратното. Енергийна ефективност, възобновяеми източници, това са огромни възможности за растеж в индустрията. Наистина трябва да сме водещи в тази сфера, фотоволтаиците, и а, вятърната енергия са споменати. Една от основните глави в плана на Юнкер е свързана с иновациите. И аз и се връщам към този план, защото той беше споменат от много хора. В този план се дава възможност за финансиране на инфраструктурни проекти за междусистемни връзки. Това е много важно, ако трябва да проработи вътрешния пазар. Има възможност за енергийна ефективност по е, отношение на сградите и на промишлените сгради във всякакви различни сфери. И в допълнение към това имаме и възможността за въвеждане на а, иновация и развитие в тази сфера. Това е амбициозен план. Искаме да има мултиплициращ ефект и държавните членки, които направят това, ще подадат много проекти. Зависи от всяка държава членка, в кой сектор иска да се развива. Някои искат междусистемни връзки, други искат енергийна ефективност, трети пък искат възобновяеми енергийни източници или пък други искат да се насочат в цифровизацията по отношение на енергийния микс. По договора се каза съвсем ясно, че енергийния микс е нещо, което пада в юрисдикцията на държавите членки. Работата на комисията е свързана с гарантиране, че има законодателство, което да способства, независимо от избора на държавата членка по отношение на технологията, това може да се впише в общностната схема с най-добри гаранции за безопасност на околната среда. Но ако не се промени договора, тогава енергийния микс остава в прерогативите на държавите членки. Друг депутат спомена конкретна фирма, конкретна компания, други решения по отношение на решения в Европейския съюз тази насока. Това не е лесен въпрос, но ще видим какви са възможностите. Априори това е много сложна сфера, защото говорим за решаващ фактора, именно разпределителната система, а разпределението попада пак в държавните компетенции. По отношение на пазара, там където има по-голяма хомогенност при разпределителните системи и системите за съхранение, това е нещо, което предстои да бъде доразработено и аз за това настоявам, че трябва да има реален пазар на енергетиката в Европа. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Сигурен съм, че два-три са останали неотговорени. Извинявам се на онези, на които не успях да отговоря конкретно. Е, опитах се в кратко време да отговоря на всички възможни въпроси. Господин комисар, както виждате, е, при нашите изслушвания има много е, въпроси, при нормалните заседания има много въпроси. Това е типичното състояние. И това беше първото редовно заседание с комисар в новия мандат. Много ви благодаря, господин комисар, за всички отговори и за цялата дадена информация пред нас. Уважаеми колеги, след една минута ще започнем приема по повод коледа, но искам да ви припомня. В 9 часа, утре сутринта, не е необходимо да сте точно тук в тази зала само координаторите да дойдат, така че онези, които не са координатори, добри новини. Само координаторите трябва да дойдат в 9 часа. Иначе останалите в 10 часа с карти, защото предстои гласуване. 10 часа започва гласуването. И след това ще продължим с останалите точки по дневния ред. Ще се видим утре сутринта или след една минута. Благодаря ви.